Моля, уважаеми колеги, да заемете местата си. Навън е пролет. Разбира се, всички имаме желание да се поотпуснем, но и работата трябва да се свърши, а пък след обедът ни е доста натоварен. Айде да изчакаме всички да заемат местата си. И така, Euh, je vous propose de bien vouloir adopter l'ordre. Така, предлагам да приемем дневния ред. За днес, след обед и за утре сутринта. Има ли възражение? Не виждам възражение. Всички е, са съгласни с дневния ред, значи го приемаме. Нямам по втора точка никакви съобщения от името на председателя. Бих искала само да кажа, че езиковият режим е пълен, с изключение на латвийски и естонски не мога да искам от вас да одобрите протоколите от 23 февруари, тъй като все още не са преведени на всички езици, поради което ще отложим приемането на протокола от заседанието на 23 февруари. И така стигаме до точка четвърта, първа по същество от дневния ред, задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал. Напомням, че на първо четене парламентът прие проекто регламента на 22 април това 2009 година. Позицията на съвета е различна и по-гъвкава от нашата. Ние, следователно, трябва да обсъдим този въпрос и без повече отлагане ще дам думата на нашата докладчица, госпожа Каролин Лю... Люка. А господин Арсенис, искахте думата ли? Не, госпожа Люка, о, по-скоро става въпрос госпожа Лукас, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие е, да представя пред вас днес резултатът, който според мен би трябвало да се получи на второ четене на проекто регламента от наша страна. Но е, няколко встъпителни думи. Е, незаконният добив на дървесина, знаете, поражда редица проблеми, и както социални, така и екологични. Сериозен фактор за обезлесяването, на което се дължат близо 20% от световните емисии на въглероден двокис, фактор за загуба на биологично многообразие, е, за нарушаване на пазарната конюнктура на пазарна дървесина, за влушаване на социалното положение на хората, зависещи за своето препитание от добива на дървесин. Ето защо Европейският съюз има е, задължението да предприеме сериозни действия срещу обезлесяването и незаконния добив на дървесина, е, срещу пазара на незаконна дървесина и продукти от е, дървен материал. В първоначалното предложение се включва категорична забрана, е, укрепват се, засилват се и разпоредбите за е, отговорност на всички участници в разпространителската верига. Що се отнася до позицията на съвета, обаче аз макар и да приветствам някои от структурните промени, наложени от съвета за оптимизиране на текста, все още трябва да кажем, че е, текстът, който предлага съвета е по-слаб, не така амбициозен в сравнение с приятие на първо четене от парламента с значителна подкрепа през 22, на 22 април 2009 година. Освен това, не се дава в позицията на съвета достатъчна яснота не е въведен общия принцип на забраната. Не са предвидени каквито да било задължения на операторите, освен операторите, които първи пускат на пазара дървесината и изделията от дървен материал. Освен това не са предвидени е, санкционни разпоредби, въвежда се смесен режим за признаването на организациите за наблюдение на пазара, за разлика от далеч по-ясната и по-централизирана система, предлагана от парламент. И така, за да се укрепи проекторегламентът, за да се постигне целта за предотвратяване на незаконната търговия с незаконно добит дървен материал, аз внесох повторно редица от основните моменти, включени от парламента на първото четене. Микрофонът на ораторката. Кои са основните разлики между позицията на съвета и проекто предложението от моя страна? По същество позицията на съвета е твърде тясна по приложното си поле. Не отива твърде далеч, тъй че регламентът да постигне целта си. Най-напред позицията на съвета се средочава цялото си внимание върху един единствен възел от разпространителската верига. Става въпрос единствено за операторите, които за първ път пускат на пазара дървесина и произведения от дървесина. Само тези оператори трябва да въведат система за правен и економически анализ, от което следва, че всички останали в разпространителската верига се ползват с имунитет. Нямат никаква отговорност, що се отнасят до законността или незаконността на търговията. Още повече, не се забранява е, е, пласмента на незаконно добита дървесина. И по този начин се компрометира позицията на Европейската комисия позицията на Европейската комисия, която е по същество смисълът от това предложение за регламент. Ето защо позицията на съвета в сегашния си вид не би постигнала целта ни Европейския съюз да се изтегли, тъй да се каже, от пазара на незаконно добита дървесина. Ето защо аз предлагам парламентът да преповтори изричната забрана за пускане на пазара на незаконно добита дървесина и изделия от нея и тази забрана да се прилага за всички субекти в разпространителската верига. Важно е да помним, че изменените допълненията на съответно американско законодателство вече съдържат такава забрана. Ето защо в световен мащаб Европейският съюз няма основания да се откаже от подобен амбициозен подход. Що се отнася до юридическата отговорност на участниците в разпространителската верига, по позицията на съвета тя се прилага единствено за първият оператор, който пуска на пазара, тази позиция се свежда до отговорността на оператора за вноса на незаконно добита дървесина на европейския пазар. Но, според мен, отговорността трябва да се носи и от всички последващи оператори. Ето защо аз приповтарям позицията на парламента за разграничаване на операторите, които за пръв път пускат на пазара и онези, които пласират на английски making available, което означава всички останали участници. Това разграничение дава възможност да сведат две различни групи задължения за операторите. От една страна да се запази позицията на съвета по отношение на онези, които първи пускат на пазара дървесината, задължение за изчерпателен правно-економически анализ, а от друга страна всички останали оператори да са задължени е, най-вече по линия на предоставянето на информация, макар и в по-малка степен. Тоест, всички участници в разпространителската верига следва да съхраняват и предоставят основна информация за източниците и по-нататъчните купувачи на дървесината и произведенията от дървесина. Така, между другото, не само ще си гарантираме постигането на целта, а и ще осигурим по-справедливо разпределение на отговорността между стопанските субекти. Изискването за грижата на добър стопанин, което се ползва с категорична подкрепа на първо четене, обслужва и друга цел. Така бихме могли да противодействаме по-ефикасно на нарушенията на общата забрана. Бих искал да подчертая именно този въпрос. Вероятно знаете, четири държави членки, Великобритания, Белгия, Испания и Дания, подкрепят забрана, която се прилага единствено за е, операторите, които за първ път пускат на пазара дървесина и изделия от нея. Макар и да признавам, че това би укрепило сегашната позиция на съвета, пак според мен нещата не отиват твърде далеч. Недостатъкът тук е, се състои в това, че следващите участници в разпространителската верига практически нямат стимул да следят за законността на добива. Освен това, се компрометира всяка възможност за проследимост и по този начин незаконно добитата дървесина пак може да се пласира на пазара, без непосредствено пласиращия да бъде отговорен за някакво нарушение. И тук се получава нормативен вакуум по отношение на самата цел на регламент. И аз съм твърдо убедена, че трябва да приемем една по-ефикасна, по-строга обща забрана по линия на разширяването на приложеното поле на задължението за грижа на добър стопанин, нещо, което ние приехме на първо четене и което аз в светлината на позицията на съвета си позволявам да внеса отново на второ четене. Освен това, има взаимно допълване между подхода на отговорността от една страна и подхода на забраната от друга в своето съчетание тези два механизма предотвратяват евентуалния нормативен вакуум. Още повече стопанските субекти биха имали стимула да извършват достатъчен правен и економически анализ, за да се предпазят от евентуално нарушение, вместо да бъдат категорично във всеки случай подложени на твърди изисквания. На практика всеки участник е, в разпространителската верига би могъл да бъде подведен под наказателна отговорност за пласмент на незаконно добита дървесина. И това ще бъде стимул за всички да следят състоянието на пазар. Requirements and a prohibition already coexist in existing EU legislation, one example being the money освен това, аналози вече имаме. Да вземем само директивата за прането на пари същите механизми по аналогия се прилагат там. Ако сега се обърнем с лице към приложимото законодателство, трябва да кажем, че плана за действие на Европейската комисия заявява широката цел на Европейския съюз за насърчаването на устойчиво управление на дървесните ресурси. И така, проекторегламентът би могъл да се окаже средство за Европейския съюз да изпълни международно поетите си ангажименти. В това число за опазване на природното богатство и за борба с бедността. Ето защо, що се отнася до определението на приложимо законодателство, аз приветствам подхода на съвета, който основава определението на споразуменията за доброволно партньорство по флек ти. За съжаление обаче, съветът се отказва от оказването на е, законодателство в е, трети страни. Извиняваме се за това техническо прекъсване. Ораторката говори прекалено бързо, впрочем тя чете. Така или иначе, е, позицията на съвета е, поставя в неравноправно положение определени страни. А от друга страна, приемането на обхват, който е не по-малко широк от международно договореното, би дало възможност на всички страни да търгуват равноправно. Ето защо, според мен, и регламента който разглеждаме, би трябвало да оказва не на не по-малко от е, категориите законодателство, е, които са оказани в международно-правните актове. Що се отнася до санкционните разпоредби, аз съм убедена, че е необходимо на държавите членки да бъдат дадени ясни насоки за еднообразност по прилагането на регламент по в позицията на съвета, че е, санкциите трябва да бъдат ефикасни, съразмерни и е, разобеждаващи, не се постига, според мен, достатъчен ефект. Ето защо аз отново въвеждам основното съдържание на приетото от парламента на първо четене. Като за отправна точка се вземат формулировките е, от регламента за незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов за да бъдат постигнати хармонизирани стандарти навсякъде в Европейския съюз е, за организациите, които наблюдават е, е, отговорността поемана от операторите, въвеждам отново е, идеята на парламента, признаването на организациите, занимаващи се с наблюдението на пазара да става на централно общоевропейско равнище, а не на равнището на държавите членки. Така, между другото, биха били намалени и административните препятствия. И накрая съветът въвежда два нови елемента. Изключение за вторично преработените изделия и изключение за така наречения пренебрежим риск. По първи въпрос за вторично преработените продукти, според мен по сегашната формулировка далеч не е ясно. Какво всъщност се има предвид? In open suggestions that would recognize that и а, аз очаквам, а, а, всъщност готова съм да приема предложения за особен режим на вторично преработените а, изделия, но формулировката трябва да бъде такава, че да не компрометира намеренията на регламент. До, като постъпят такива предложения, аз предлагам да се заличи онова, което е приел съвет. Що се отнася до пренебрежимия риск, също без ясно определение въвеждането на такова понятие би могло да породи е, ширина на, на тълкуване, което би компрометирало действието на регламент. За трети път ораторката се опитва да приключи по въпроса за сертификационните схеми редица организации лобират за въвеждане на изключение за дървесината, която е обект на сертификационна схема. Бих искал да кажа, че едно общо бланкетно изключение би било крайно опасно. Тъй като и тук, трябва да кажем, не е на лице достатъчно ясен общоевропейски критерий за прилагането на изключението. Тук можем да говорим за продукти лицензирани по ФЛЕК, е, е, сертифицирани по ЦИТЕС и какво ли още не. Да не говорим, че тези последните две категории вече са е, регламентирани по други е, нормативни актове на Европейския съюз. А има други сертифицирани изделия, които не попадат в приложното поле на действащи регламенти. Така че едно общо изключение би довело до е, изключването на определени е, продукти от полето на контрол. В заключение, смятам, че позицията на съвета не е достатъчно силна, не е достатъчно строга, за да постигне целта по предотвратяване на търговията с незаконно добита дървесина на европейския пазар. И напротив, моето предложение, което повторно въвежда елементи от първото четене на парламента, би довело до постигането на целта, поради което ви го и препоръчвам. Благодаря ви, госпожо докладчи, казва председателката за е, това изключително изчерпателно и интересно експозе. А, а сега бих е, искала да дам думата на колегите, е, ако желая да се изкажат, като ви моля да ограничавате изказванията си до 3 минути. Но, както казах, имаме множество предмети да разгледаме днес след обед. Господин Арсенис има думата. И така, това законодателство третира задължението на операторите да пускат на пазара дървесина и изделия от дървен материал. Като имаме предвид провала на срещата в Копенхаген, мисля, че ние трябва да се стегнем и да проведе международните преговори по-бързичко. Всеки обаче трябва да си свърши работата в съответната страна. За тази цел трябва да сложим край на незаконната сеч. Незаконната сеч води до 20% емисии. Бразилия е сред най-големите замърсители. Според съвета 30% от е, сечта в Бразилия и Индонезия е незаконна. Според ФАО, може би над 80% от сечта е незакон. В Демократична република Конго е, е причина за повече емисии от Белгия, Финландия и още няколко други страни. Борбата срещу обезлесяването е много важен принос към намаляване на емисиите. Както каза Каролайн, съветът не обърна внимание на първото четене от 98 изменения, само две бяха приети, т.е. две от 98. дефиницията на законността е, стана малко по-добра, но остават множество проблеми, свързани с идеята за пренебрежимия риск. Това според мен е много широко отворена врата в закона. Разговарях с няколко държави членки и те се притесняват от това, че забраната ще доведе до огромни разходи за правителствата. Аз поисках данни и разчети. Никой няма такива, но според Европейския съюз става дума за 116 милиона за 27 държави членки. Ако направим сравнение с оценката на усилията за борба срещу обезлесяването, т.е. 2 милиарда, очевидно става дума за пренебрежимо ниска цена. Ще приключа с два въпроса, свързани с предложението на Каролайн. То е много добро, върви в правилната посока. Аз бих искал да има по-ясна връзка между забраната и системата за, uh, за надлежна проверка. Това би трябвало да се изрази по-ясно. Също така бих, е, бих искал да има повече взаимно допълване с поразумението ФЛЕКТ. ФЛЕКТ е, е инструмент, който е доказал своята полза. Европейската комисия разполага с необходимите знания и умения. Благодаря ви. Мерси. Жан-Жак Бранди. Жан-Жак Бранди. Благодаря, госпожо председател. Когато комисията през 2008 година представи предложенията, които доведаха до настоящия регламент за незаконната сеч, която тогава бележеше ръст, в някои страни на незаконната сеч се пада повече дървен материал, отколкото на законната сеч. Очевидно, преди, необходими са усилия. Преди две седмици ФАО представи нов доклад за състоянието на горите по света. И въпреки, че като цяло тенденцията е към спад, ФАО представи доста тревожна информация за страните, в които се извършва незаконна сеч и за количеството е, дървесина. Е, в предложението на комисията има нужда от избор или между, между забрана или система от надлежна проверка. По това време комисията предпочете системата на надлежната проверка. И както каза госпожа Лукас, двата подхода могат да се съчетаят много добре. Както каза тя, има много области и много страни в Европа, в които тази взаимна, тази взаимна допълняемост съществува. Аз не съм убеден, че общественото, аз съм убеден, че общественото мнение държи на повече прозрачност и системата за надлежна проверка може да се приложи на практика. Когато се говори за законодателство, големите играчи казват, че надлежната проверка не е проблем, тъй като те без друго я осъществяват. Това обаче не е напълно лишено от проблеми. Например, административната тежест, особено за малките и средни предприятия. И аз бих искал представителите на Европейската комисия да ни кажат дали този проблем е много сериозен за малките предприятия. В състояние ли са те да отговорят на всички изисквания свързани с административните процедури. Или пък биха били подложени на прекомерно голяма тежест. Аз лично бих предпочел една система, която функционира добре на практика, но при която бюрокрацията е сведена до минимум. Накрая, госпожо председател, като парламент смятам, че трябва да заемем ясна и категорична позиция Обезлесяването е въпрос не само на дърветата, а то е свързано и с климатичните промени, както каза господин Арсенис. Знаем, че знаем за вредата и свързана с намаляването на биологическото разнообразие. Аз по никакъв начин не мога да разбера защо позицията на съвета в обща позиция е толкова неубедителна и некатегорична. Хубавото е, че е, чухме гласове, които изразяват е, е, сериозна загриженост за това, че ни е необходима ясна позиция и ясен ангажимент. Мисля, че парламентът трябва да даде лек подтик за да тръгнат нещата. Благодаря. Следващият орат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за този интересен доклад. Беше, за мен беше удоволствие да следи работата като докладчик в Сянка. Аз искам да изразя подкрепа за системата за надлежна проверка и за грижата на добър стопанин. Мисля, че ние като парламент Имаме добра традиция в усилията да преодоляваме правния вакуум. И мисля, че докладът върви в тази посока. Мисля, че въпросът, който беше направен за малките предприятия и за това дали те ще успеят да спазят регламента и големите разходи, не може да не се отчете. Големите предприятия също изказват притеснения. Когато обаче питам в какво точно се изразява цената, се изправям срещу стена от мълчание. Не съм убедена, че за един за една фирма, която е приела добри процедури, цената ще бъде толкова висока. След като разговарях с много фирми, наличие, потока от добра, пълна информация в резултат на надлежната проверка би, би тръгнала в добра посока мисля, че трябва да. Аз лично бих изразила своята подкрепа. Благодаря ви. Господин Флоренс има думата. Благодаря ви. Аз не съм докладчик от името на ЕНП, но моята колега Фелнер не може да е тук. Ето защо аз ще заемам позиция по отделните въпроси. Госпожо Лукас, получавате пълната ми а, подкрепа, както и, и изказването на либералния а, колега. Бих искал да засегна проблемите, свързани с ограничаването на незаконната сеч. сеч. Трябва да се предприемат драстични мерки. Трябва да предприемем всички възможни мерки. Всички изразяваме безпокойство дали в крайна сметка въздействието ще е по-малко внос на а, незаконно изсечена дървесина. Трябва държавите членки сами да действат с това самосъзнание и да не допускат вноса на незаконна дървесина. Отговорни са местните националните власти, които наистина трябва да извършват контрол и проверки. И ако те не проверяват, и защото и те не проверяват на практика, ние започваме да въвеждаме етикетиране или обозначаване до последната дъска или до последния лист хартия много искам да ме придружите до един такъв завод, една такава фабрика и да видим как ще протекат нещата. Например, ако сложим знак за происход, какво ще се случи ам, при следващите продукти, при панелите, при отделните дъски, при отделните други видове изделия от дървен материал. Искам да видя как ще се изпълни това на практика. Аз виждам, че ам, има воля, има желание да се за, защитят горите. горите. Виждам, че има желание, има усилия да се постигнат добри резултати по отношение на сертифицирането и по отношение на обозначението на а, всеки продукт от дървен материал. Аз смятам, че не трябва да изключваме нито една от държавите членки, нито пък и моята родна страна. Започнахме отново спор с комисията и тя като пазителка на договорите трябва да поеме тази отговорност, да осъзнае своята задача. Не само да изчислява, да дели и да събира, ами да контролира какво правят държавите членки и как поемат а, те тяхната отговорност. Искам още веднъж ясно да а, кажа и да се позова на това, което каза колегата преди мен. Той спомена, че ам, само две от 98-те изменения са били подкрепени. Ам, това не значи, че съветът е толкова глупав. Съвета също ам, е обмислил дали и последната дъска трябва да бъде етикетирана и да бъде обозначена с знак за происход. За това става въпрос. Това може да го направите с къс месо, с е, парче салам, но смятам, че тук не е, е проблемът от такова естество. Контрола трябва да се извършва на границите на Европейския съюз. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност и да ам, се извърши правилно системата за надлежна проверка. Митническите власти също трябва да бъдат а, ангажирани. Благодаря ви. Благодаря, господин Флоренц. Крис Девис. Благодаря. Госпожо председател, ако всеки британски консерватор би говорил толкова разумно, както Джуди Гърлинг, аз бих се чувствал по-спокоен от резултата на парламентарните избори в Великобритания. За съжаление всички знаем, че Джуди не е представителна за своята партия. Искам да благодаря на нея и на Каролайн Лукас. Ние сме в началото на новия мандат, но ние говорим е, по същия начин, по същите въпроси, както по време на предишния мандат особено по отношение на споразумението в лекта. Имаше много силна съпротива срещу предложението. Много хора в комисията и други казват, че не можем да наложим правни ограничения. Смятам обаче, че много от пречките бяха преодолени. По въпроса вече се мисли много по-свободни, но и разбираме, че в съвета има доста сериозно разделение по някои от аспектите. Знаем, че много от нашите граждани смятат, че е неприемливо да допускаме вноса на дървен материал, който знаем, че е резултат от незаконна сеч. Ето, и именно поради е, факта, че нашите потребители има добра покупателна способност, големи количества гори се е, унищожават. Предложението, предложенията в лекта са много добри сами за себе си, но са твърде бавни и не обхващат достатъчна част от световната територия. Те трябва да бъдат подкрепени, но се нуждаем от резервни механизми. Ясно е от изказванията, които чухме, че трябва да обърнем внимание на множество аспекти. Сега, основният политически елемент е, че по време на първото четене ние предложихме няколко изменения, така че нещата да тръгнат напред. Съветът оказа съпротива. Сега ние трябва да окажем натиск. Надявам се, че можем да привлечем подкрепа от всички партии. Знам, че трябва да бъдат а, а, приети компромиси. Ако обаче не направим така, че да упражним напълно правомощият си за вместно взимане на решение. Резултатът ще бъде лош, така че нека да проявим амбиция. Благодаря ви. Благодаря, каза председателката. Ван Делен, ще ви помоля малко да съкратите изказванията си, тъй като ни предстои много натоварен след обяд. Благодаря, госпожо председател. Колегата Герлин бих я подкрепил. Има и други консерватори, които също ще се застъпят за нейното становище. Ние подкрепяме доклада и смятаме, че незаконната сеч има отрицателно въздействие върху развитието на горите. И тази незаконна е, сеч нанася и економически вреди. От друга страна, има и такива, които не осъзнават своята отговорност в това отношение. Парламента изказа една много ясна позиция, трябва да е поддържана. За съжаление, съвета не подкрепи нашата позиция. Ние трябва да поддържаме този курс и да се опитаме да убедим съвета – да ни подкрепи. Трябва да убедим и някои държавите членки, които са на различно мнение. Имаме нужда от една забрана, забрана за продажба на незаконно, на дървен материал от незаконна сеч. В Съединените щати бяха предприяти стъпки в тази посока. Ето защо и ние трябва да има една много твърда позиция, така че а, да няма дървен материал от незаконна сеч на пазара. Петър Лиза, благодаря, госпожо председател. При подготвянето а, на тази а, точка аз четох много документи на а, редица организации от държавите членки и колкото повече четох, толкова повече си ядос. Е прекъсвах, тъй като според мен проблемът се възприема едностранно. При организациите там а, липсваше аспекта на а, малките предприятия, които се занимават с а, сеч на гори. В Германия имаме проблема, че в малките стопанства, които се занимават с сеч на дървесина, въобще не се стопанисват добре. И не се контролира дали тези гори, които убиват изсечени, след това се залесяват отново. В много области в Европа, включително го казвам и за Германия, имаме а, по висока степен на защита на горите. И когато пък чуя от друга страна собствениците на а, горите, които говорят само за своите си интереси, но те не засягат съществените проблеми. Така че се получава една такава ситуация, в която нямаме един общ поглед върху нещата. Госпожа Лукас каза, че имаме проблем свързан с незаконната сеч. Европа е, трябва да поеме една отговорност, която не е поела до сега. И нашата задача е тук в а, е, е, парламента да разгледаме тези различни ситуации в един общ контекст. Трябва да се преборим с незаконната сеч и то да се справим по-добре, отколкото до сега, но в същото време трябва да внимаваме, че тези, които стопанисват горите добре, да нямат проблеми и да не бъдат ам, обременявани. Разбира се, трябва да има забрана за внос на дървесина от незаконна сеч. Имаме нужда и а, от по-голяма гъвкавост а, за улесняване на процедурите, свързани с малките стопанства, които се занимават с а, сеч. Теодорос Какакис благодаря, госпожо председател. Аз не присъствах на обсъждането на този документ по време на предишния мандат. В мен обаче възникват няколко въпроса. Първият е, че ние се опитваме да решим един проблем, създаден от някого други го ние сме част от решението, но ние не можем да решим 100% проблемата. Грешка е да се опитаме да решим целия проблем тогава, когато сме само част от глобалния пазар. Мисля, че ние се опитваме да представим 100% решение – при наличието на класическия проблем 80 към 20. 80% от проблемите могат да се решат с намаляване на разходите, 20% от проблемите могат да се решат с 80% от другите разходи. Това се отнася предимно за малките и средни предприятия, не при първото пускане на пазара, а в други част на разпространителската варига. Не мога да си представя, че малките предприятия, които искат да проявят отговорност, няма да се натъкнат на сериозни административни разходи. и на тях не се налага да доказват тази цена. Ние сме тези, които трябва да докажем, че е напълно легитимно и приемливо да изискваме от тях да понасят цената не за първоначалното пускане на пазара. Малките и средни предприятия, които купуват дървен материал от друга европейска страна, би трябвало да имат да, да изпитват минимално доверие. Това чувство на доверие трябва да се създава от държавата чрез доброто приложение на законодателството. Защото ако не можем да сложим, да прекратим влизането на незаконно добит дървен материал на пазара, защо да се опитваме да се намесваме на ниво малки предприятия, които са докупили напълно добросъвестно от друго европейско предприятие дървен материал. Разбирам позицията, разбирам съображенията, които са довели до нея, но тогава, когато сме логични и справедливи, ще... позицията ни ще бъде по-ясна и силна. Остават още четирима оратори. Е, затова ще ви помоля не повече от е, две минути на човек. Мишел Ривази. Благодаря, госпожо председател. Аз искам по-конкретно да се върна на ситуация, в е, която сме изправени пред един конкретен проблем. Знаете, че в Мадагаскар, например, няма легитимно правителство, няма средства от МВФ. Какво прави това правителство? Е, осъществява сеч в е, всички национални паркове, всички ценни дървета. Мисля, че има две отговорни страни. Първо, всички износители, това са европейските предприятия, които е, изнасят този дървен материал или за Европа, или за Азия. Как да ги санкционираме, тъй като те участват в незаконната търговия? Второ, това е отговорността на европейските страни. Така че на мен ми се струва, че трябва да предвидим санкции, които да са финансови и разобеждаващи санкции към износителите и тук стигаме до големите предприятия, а също така и срещу европейските страни. Благодаря за краткото и ясно изказване. Госпожа Гростет. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да бъда бърза. Необходимо е, необходима ни е ясна позиция, ясен нормативен акт, само че трябва да запазим бъдещето на дървения материал. Трябват ни а, мерки, които са съразмерни на риска. Необходимо е да гарантираме законността на, на всички действия и за това да се съсредоточим върху дървения материал и а, незаконните източници. Вас съм предложила изменение номер, 7, номер 70 мисля, че трябва. Докладчика говори за необходимостта от разумна е, надлежна проверка. Много е трудно да се определи происхода на дървения материал. Е, също в е, процента на дървените е, влакна е около 80%. Много е трудно да се удостовери происхода. тъй като Donc, il est impossible... тъй като целозата се продава на а, световния пазар и е много трудно да се осигури проследяемост. И мисля, че Le dispositif de mise sur le marché privilégie une solution. Мисля, че ни трябва едно решение, което поставя акцент върху усилията на предприятията в основните елементи на разпространителската верига. Разбира се, е необходим е контрол, необходими са санкции, които да бъдат хармонизирани. Надявам се, че бях достатъчно кратка. Благодаря, казва председателката. Налага се да бъдем кратки и бързи. Госпожо Гростет, ако обичате, изключете си микрофона. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че трябва да се опитаме да създадем едно по приложимо на практика законодателство. Има много предприятия, които използват материал от законна сеч и стимулират такава законна сеч. Това е много важно. На, втора, на второ място по този начин се подобрява баланса на емисиите на въглероден двуокис. Трябва да се стремим към едно такова решение и да се пазим от а, допълнителните бюрократични процедури. Става въпрос за това да се прилагат тези законодателни разпоредби и да се стави една граница при ем, упражняването на контрола. Имаме една дълга разпространителска верига и ако този контрол е прекалено дълъг, това няма да допренесе за нищо добро, нито за доставчиците, нито за потребителите. Това е нещо, което не искаме да се случва. Проверката трябва да се извършва на границите, от друга страна трябва да се контролира прилагането на законодателните разпоредби. Разбира се, трябва да се разшири социалното законодателство в някои държави е, членки, тъй като в противен случай няма да се стигне до желания ефект. Смятам, че е добре да има един ам, възможно най-прагматичен подход да бъде изпълним на практика. Да се поощри използването на дървения материал, както като суровина, така и като а, продукт в строителството. Благодаря, госпожо председател. Незаконната сеч искаме да я премахнем и да се преборим с нея. Въпросът е с какви средства ще стане това. Това, което а, предлага докладчицата, това означава за а, много от производителите на а, дървен материал, както и за горските стопанства, че ще се увеличат разходите. Е, има много собственици на гори в Европа, които които предоставят своята дървен материал на пазара, те не са част от незаконната сеч, а те са част от операторите, които предоставят сигурна продукция на пазара. Ето защо тези скъпи и дълги процедури трябва да бъдат намалени. Трябва да се разграничава материала, трябва да се намали, намали риска според страната на происход, според вида на дървесината. И така нататък. Този пренебрежим риск е една добра мярка за прилагане на законодателните разпоредби. Трябва да избегнем бюрократичните бариери. Дървения материал, който се внася от трети държави, трябва да бъде документиран надлежно, така че да се стигне до един положителен резултат, който да защити от друга страна и европейския дървен материал, и зелен дървен материал. Госпожа Хросбах. Øh, nok lade være med at gentage alle de gode ting, der er kommet frem indtil nu. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям всичко, което се каза до тук. Бих искала просто съвсем кратко да развия темата за незаконната сеч. Начинът е, по който се извършва тази незаконна сеч е, е, е важен като, като обект на нашето внимание, защото е, огромни количества незаконно добивана дървесина в трети страни така и не стига до Европейския съюз, а отива направо в Китай. И оттам нататък вече под формата на преработени изделия е, се разпространява навсякъде по света. А ние нямаме начин да следим този процес. И фактически относителният дял на, на дървесината, която е добита без да имаме каквато и да било възможност да контролираме, расте непрекъснато. Поради което комисията би следвало да направи постъпки за сключването на спогодби с трети страни, вносителки и износителки на незаконно добита дървесина. Така че да не сме само ние, е, не само Европейския съюз, да въвежда строги и скъпоструващи норми. Предложението е много добро, но струва ми се в световен мащаб то далеч не постига целта. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Джон Бейсъл, представител на комисията. Благодаря. Разбира се, комисията споделя загрежеността на парламента по отношение на последиците от незаконната сеч. Ние вече доста време работим по плана за действие, по двустранни спогодби с трети страни и като си даваме сметка, че е необходимо нормативната уредба да бъде обогатена и допълнена. За да пестим време, ще коментирам само въпросите адресирани до нас, в частност от господин Хербранди, относно цената на уредбата, на забраната по-скоро за малките и средните предприятия и дали е възможно да се съчетае е, правния анализ от една страна с е, забраната от друга. Комисията първоначално предложи изискване операторите да извършват своя надлежен анализ, вместо да ги подлага на забрана. Като, между другото, целта бе да се повиши и правната сигурност за операторите, Имаше и практически съображения. В един, пред Европейския съд е, да се докаже е, дали е, пратка дървесина от Индонезия е незаконно добита или не, е доста тежко задължение. Що се отнася до последиците за малките и средните предприятия, много ще зависи, мисля, от това дали забраната ще бъде съчетана с задължения, с изисквания към разпространителите към края на разпространителската верига. При сегашната формулировка операторът който подлежи на съответните изисквания, е, е по-скоро в горната част на веригата, близо до източник. А колкото повече оператори надолу по веригата попадат в обхвата на изискванията, толкова повече ще струва това и, и е, административната тежест също. Съгласни сме с казаното от госпожа Лукас за сертификацията, че изключение следва да се предвиди за сертифицираните продукти, но изключението да не е общо. Поначало е, трябва да си даваме сметка за способността на задължените лица да прилагат на практика изискванията, които им налагаме. Независимо от най-добрите ни намерения, би следвало да държим сметка и за това практическо ограничение. И най-сетне по режима на признаване на наблюдаващите организации – е, организациите, които действат на територията само на една държава членка, това е по позицията на съвета, следва да бъдат признавани от съответна държава членка, просто защото е, административните органи на същата най-добре познават дейността на организацията. Наблюдаващите организации, които обаче развиват дейността си в повече от една държава членка, би следвало да подлежат на признаване, на сертифициране от Европейската комисия. Благодаря, казва председателката. Моля докладчицата да обобщи е, казаното до тук, като предварително и благодаря за висококачествената работа, която извършва госпожа Лукас. Благодаря на всички ви и на всички участвали в е, разискванията. Няколко встъпителни неща. Много хора тук казаха, че дървесината е един добър продукт и определено, законно и устойчиво добитата дървесина е, е продукт с високи качества. Обратното обаче не е вярно. И трябва да правим разлика между законната и незаконната дървесина. И тъкмо това е задачата на регламент. На второ място, въпроса за незаконно добита дървесина на територията на самия Европейски съюз. Нека не, си, не се заблуждаваме. Проблемът не, не е само извън съюза. На трето място, във връзка с казаното от комисията, мнозина, е, в това число поне пет държави членки в съвета, приемат, че е, подхода на, добросъвестната правна проверка сам по себе си не би могъл да реши проблема. Така че сам по себе си, е, отново, както казах, този подход няма да, да, да постигне целта, е, която комисията, както ни уверява, се стреми да постигне. Комисията коментира също въпроса за приложимото законодателство. Нека стане ясно, тук говорим единствено за прилагането на нормативните актове, които така или иначе действат в страните, в които се добива дървесината тук е, не се стремим, е, например, да налагаме спазването на директивата за работното време в Индонезия. Говорим единствено за действащото в Индонезия, например, или в която и да било друга е, трета страна, законодателство, прието от собствените и законодателни органи. Така че не бива тук, съгласно регламента, да искаме по-малко, отколкото съгласно с погодбите по флекте тъй като ако се стигне до там, бихме насърчили третите договарящи страни да се откажат от схемата ФЛЕКТ. Що се отнася до малките и средните предприятия, отново ви моля, внимателно да се вгледате в съдържанието на доклада такова каквото е, не евентуално каквото си го представят. Понеже в повечето случаи става въпрос единствено за задължението да се полага грижа Системата, подхода на е, добросъвестната правна проверка не се прилага за всички, прилага се само за първите звена по разпространителската верига. А добрата грижа по-надолу по разпространителската верига означава единствено да знаеш, що за продукт имаш в складовете си, от кого си го взел и на кого го продаваш. Та това не е непосилно задължение. Огромното мнозинство от европейските стопански субекти вече разполагат с такава информация. Значи, тук не става въпрос за, за нещо изключително сложно и тежко. Е, днес по обед проведохме семинар е, с новосъздадения консорциум за търговия на дребно е, с дървесина. Тук включваме не само Икея и Карфур, а и други, и, и, и най-вече дребни оператори. И е, трябва да кажем, че преобладава далеч по-прогресивния подход в самите делови среди, в сравнение с това, което ни предлагат комисията и съвета. Даже на срещата някой каза, че ако подходът, за който става въпрос тук, около забраната, би бил чак толкова тежък, биха ли американските републиканци гласували за него, когато преди време, миналата година, приеха изменения в аналогична насока на американското законодателство. Някои тук а, твърдят, че следва внимателно да огледаме положението на МСП, на, на малките и средни предприятия. И аз не възразявам. Но, както казах, на първо място, според мен, задълженията, които бихме им наложили, не са чак толкова тежки, както си представят някои. И на второ място бихме могли да проявим известно творчество. Например, Знаете, по, по регламента за химическите вещества РИЧ има вече установена практика, изнесени бюра за консултации, за, за техническо съдействие, а защо не е известно финансово съдействие, ако наистина се окаже, че то е необходимо. И най-сетне относно стратегията. Крис Дейвис правилно посочи, че е напълно необходимо позицията на парламента да бъде категорична и, и е, устойчива, за да постигнем каквото и да било е, в отношението си по-нататък със съвет. На първо четене изградихме силна позиция и трябва да я запазим. Разбира се, е, е предстоят преговори, но ако подходим към преговорите с една разводнена позиция на парламента, то в значителна степен бихме намалили шансовете да постигнем към края на преговорите нещо смислено. Така, та нека се постараем да е, изработим едно законодателство, което наистина върши работа. То далеч няма да бъде непосилно бреме, а от друга страна ще осигури проследимост по разпространителската верига. И отново ви призовавам, нека преди разговорите с съвета се договорим за една силна наша позиция. Благодаря ви, казва председателката. Напомням, крайния срок за изменение и допълнение е 8 април. 26 и 28 април ще гласуваме в комисията, а на 17-20 май тази година ще се гласува в пленарната зала. Или съм, извинявайте, може би съм сбъркал, да, сбърках. Краен срок 8. 3-4 май гласуваме тук в околната среда, а през юли в пленарната зала. Сега следваща точка от дневния ред улавяне и съхранение на въглероден двуокис. Малко по-особена тук е процедурата, тъй като е внесено възражение от е, зелените. Така че ви предлагам, ако не възразявате, просто технически, за да организираме е, дебата, господин Тюрмес, например, да разясни позицията по възражението или някого други, когато е, зелените изберат. След това комисията да е, развие своята теза, така че двете е, противоположни гледни точки да се изяснят и ако можем да приключим с това до 5 без 15, няма да е зле, т.е. всичко, е, включително дебата, понеже има още две точки, плюс отчет за преговорите в Доха. Господин Турмес, може би? Благодаря ви, госпожо председател. Ще премина на английски язик, е, така повече хора е, по-лесно ще разберат какво искаме да кажем. За да разберете всички за какво става въпрос, трябва да се върнем назад малко към 2008 година, когато се договаряше системата за търговия с емисии. Тогава бе въведена идеята 300 милиона квоти да бъдат е, използвани за финансиране от една страна технологията на секвестрация е, или на улавяне на въглерода, от друга страна широка гама е, технологии за възобновяеми енергоисточници. И тогава практически всички политически партии, представени тук, съдействаха за стигането до там. В същото време е, е, очаквахме тези 300 милиона квоти да възлязат на стойност е, до някъде 7-8 милиарда евро, защото очаквахме цената на тон в системата на тон въглеродни емисии да бъде такава, че умножена по, по 300 милиона да даде 6-7 милиарда. Междувременно настъпи економическата криза, освен това Полша, Италия и някои други страни блокираха, е, не дадоха възможност на Европа да премине към 30%-ната 30% показател за намаление на емисиите, което ако бе станало също би повишило цената на тон въглероден двокис. Та, очакваме, когато Европейската инвестиционна банка пусне на търк е, квотите, цената да възлезе на около 15-15 евро на тон. От което следва, че тези 300 милиона квоти вече не възлизат на 7-8 милиарда, а нагоре половината, 4-4,5 милиарда евро. Вторият въпрос се състои в следното. Като четете документа, съгласуван от е, е, комисията и държавите членки по процедурата на комитология, ще видите, че в точка 11 от преамбюла се казва ясно следното. Цитирам, е, с оглед гарантирането на технологичното многообразие, търговските демонстрацион... следва да бъдат финансирани търговски демонстрационни проекти. наред с проекти от областта на възобновяемите енергоисточници, повече от 20 категории на брой. Ако съчетаем това с точка от преамбюла 6, ще видим, че 50% <coughs> от проекта могат да бъдат финансирани и се стига до следната сметка. Един проект за ОСВ, улавяне и съхранение на въглерода, възлиза горе-долу на около 1 милиард евро, съответно 500 милиона, 50% финансирани по схемата. 8 проекта стигат до 4 милиарда евро по този режим на <coughs> съфинансиране. И значи, около 4 милиарда отиват към секвестрацията и тогава за възобновяемите енергоисточници остават някакви си 500 милиона, което далеч не съвпада с намеренията. Някъде 8-10 пъти повече пари ще отидат за усеве, отколкото за възобновяемите. И това, е вторият ни въпрос е, е, се свежда от това към комисията. Как можете вие от комисията да уверите парламента, че няма да стане така? Че няма да се стигне такова абсолютно несправедливо разпределение на финансирането между секвестрацията, което между другото е, е, е, е един далеч по-скъп вариант. УСВ е, не е без своя собствен е, въглеродно емисионен ефект в сравнение с е, е, технологиите на възобновяеми енергоисточници. Така че моля да коментирате. След това, като вземем трета линия от 8 член, ето там фактически се вижда каква е сметката и трябва да цитирам, когато общото финансово искане по решението възлиза на повече от наличните средства, т.е. ако има повече проекти за възобновяеми енергоисточници, отколкото се очаква, което е напълно вероятно, то броят на е, проектите ще се намали, така че искането за финансиране да бъде пропорционално намалено за всяка от групите. Т.е. колкото ще се намали за ОСВ, толкова и за възобновяеми. И по-нататък е, по разпоредбата е, за, във всяка от групите се изключват е, най-капиталоемките от гледна точка на съотношението капитал-ефект проекти. Така че моля ви комисията пак да ни обясни. Ако има далеч повече проекти за възобновяеми енергоисточници, значи просто няма да има достатъчно пари в Кюпа. И как тогава комисията ще ни увери, че в крайна краща за възобновяеми енергоисторици няма да отидат е, жълти стотинки, а <coughs> лъвския дял да отиде за ОСВ. Да, и то бедни, нали, бедни фирми, знаете, като ИОН, НЛ и прочие, в кавички казано. Е, те, горките, далеч не са най-бедните. Е, а именно те, оказва се, биха получили лъвския пай, във всеки случай е, очакваме комисията да ни увери в противното. Благодаря. Благодаря. Господин Петър Тулеш, сега може би от името на комисията, ако желая да отговори и там нататък ще започнем разисквания, понеже конкретни въпроси бяха зададени на комисията, нека първо чуем нея. Не, не желаете ли? Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. В отговор на въпросите зададени от господин Тюрмес и описанието, което той дава на документа, предложен от комисията, да, действително трябва да се върнем към системата за търговия с емиции. Заделени са 300 милиона квоти от резерва в подкрепа на демонстрационни проекти в областта на лавянето и съхранението на въглерода и новаторски проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. Комисия, предложението на комисията отговаря според нас на желанието на законодателя и което е изразено в член 10.8. Трите въпроса, които бяха зададени, ще се опитам да им да, да дам кратък отговор. Пър, по първия, по цената, както знаете, комисията не обича да спекулира по цените. Това е резултат от пазара на въглерод в Европа. Според някои разчети, 300 милиона квоти може би струват между 4 и 5 милиона евро тази стойност може да се промени в зависимост от цената на въглерода на европейските пазари. Бих искал обаче да отбележа, че 300-те милиона квоти ще бъдат продавани на вторичния пазар в Европа. Те няма да се продават на търг. Не дейте да, да обърквате и да смесвате тази конкретна подкрепа с инициативата за продажба на квоти на търк. 300 милиона квоти, както казах, ще се продават на вторичния пазар от Европейската инвестиционна банка, която се споменава буквално в решението и предложението беше прието от държавите членки. Според решението всички квоти, трябва да бъдат разпределени до края на 2013 година. И в този дух решението предвижда всички проекти да докажат, че ще могат да спазят сроковете и да бъдат и да влязат в експлоатация до края на 2015 година. Що се отнася до финансирането, мисля, че това е едно от основните притеснения, които изслушахме до сега. Европейската комисия винаги казва, че делът на финансирането между УСВ, иноваторските технологии в областта на ВИ, ще се, основават, ще се основават на потребностите. Тук става дума за демонстрация на технологии комисията се допита до всички заинтересовани лица преди да се да предложи а, това решение. Ние сме убедени, че 30 и категории от В и 8 категории от проекти в областта на УСВ представляват потребностите от демонстрационни проекти в съответния сектор. И Действително, всеки от проектите във всеки от тези сектори ще се финансира на стойност 50% от съответните разходи. Тези съответни разходи е, е както в, е, е дадена в насоките. Съотношението на финансирането между технологиите и разходите за 80-те проекта УСВ спрямо 34-те проекта в областта на ВЕИ. Обеден, боя се, че разходите не могат да бъдат изчислени днес. Никой не е в състояние да каже каква точно ще бъде цената, каква ще бъдат разходите. Смятаме, че дори не е необходимо да се посочат тези разходи, а, за да се приеме разпределение на разходи. Така че каквото и да е съотношението, средствата, които ще се предоставят в бъдеще, ще бъдат а, разпределени именно по този принцип. Това ще определи средствата за УСВ и ВИ Моят въпрос намесва се господин Тюрмес. Как ще направите така, че да не се дадат 4 милиарда за УСВ, а за ВИ да не остане нищо? Представителят на Европейската комисия. Не знаем дали ще има 4 или 5 милиарда за УСВ или ВИ, тъй като имаме много категории проекти. Не знаем какви предложения ще постъпят. Възможно е броят на предложението в категорията В И да бъде по-висок. Няма списък на проекти. Ние не знаем какви предложения ще постъпят и следователно какво финансиране ще бъде отпуснато. С други думи, комисията не предлага предварително разпределение на средствата, нито пък спекулира върху разходите, с които са свързани тези проекти. Така че днес не е възможно и аз не съм в състояние да ви представя разчет или оценка за разпределението и за делът на УСВ спрямо ВИ и обратно. Ние трябва да изчакаме да започнат да постъпват предложенията, да видим какви предложения ще бъдат направени кои предложения ще бъдат а, приети в съответствие с критериите, кои проекти ще бъдат оценени и в крайна сметка кои проекти ще бъдат избрани. Този процес все още не е започнал. Надяваме се той да започне през юни. И едва тогава ще видим какви, как, какви, какво финансиране е необходимо и какво ще бъде съотношението между двете категории. Благодаря. Шест души са се записали за изказване. Крис Дейвид, Франсуаз Гростет. Изчакайте малко, казва председателката. Линда Макаван, Баси Кут, Естер Деланг, някой друг иска ли? След това приключваме. Госпожа Дебран. Добре. Девет души са се записали за изказване. По две минути за всеки, ако обичате. Може ли комисията не може да отговори първо на третата част от въпроса ми, тъй като тогава ще разполагаме с всички елементи, но ако може отговорът да бъде малко по-конкретен от до сега дадените отговори. Нашите колеги трябва да могат да се изкажат. След това ще изслушаме. Дадаха ви отговор. Не ви, отговорът не ви устройва, но все пак ви беше даден отговор – Крис Дейвис има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз бях докладчик по УСВ за пакета промени в климата. Искам да ви напомня, че преди 3 години, един месец, Европейския съвет каза, че иска 12 проекта УСВ да влязат в експлуатация от 2015 година. Сега ние питаме къде са тези проекти. Ако проекто решението на комисията се приеме, едва в края на следващата година ще се вземе решение за това как ще се разпредели финансирането. След това ще има много малко време до 2015 година. Трябва да сме наясно, че светът използва изкопаеми енергоисточници все повече и повече, дори и Китай – Дори имаме нужда от проекти в областта на природния газ, въглищата. Именно тази комисия предложи идеята за финансиране на демонстрационните проекти чрез квотите. Ние направихме това предложение, внесохме го в съвета. След три месеца съветът се съгласи да се използват квотите като източник на финансиране. Изминаха 13 месеца от това решение и все още разполагаме само с проекто решение. Всичко върви много бавно. Клод каза някои много важни неща. Дали тези 300 милиона квоти ще бъдат достатъчни за финансиране на проекти в областта на УСВ и нови проекти в областта на ВИ. Ще можем ли да спазим срока 2015 година? Ще започнат ли да функционират проектите в съответствие с предложението? Как да намалим а, сроковете за обработка на проектите? Води се идеологически спор. Клод казва, че когато предложението е било внесено в комисията, през септември 2008 година всички партии са дали подкрепа. Тъмсо, а, ня, зелените не дадаха подкрепа. Зелените са идеологически против ядрената енергия, те са против и УСВ. Клод каза някои много разумни неща но вие сте идеологически против развитието на улавянето и съхранението на въглерода или ОСВ. Госпожа Гростет, благодаря. Това, което аз ще кажа, ще прилича малко на това, което беше казано от колегата Девис. Аз самата бях докладчик по становище на Комисията по индустрия по ОСВ и смятам, че е жалко, че се противопоставят ОСВ и ВИ. Ние в рамките на климатичния пакет поехме ангажимент по лавенето и съхранение на въглерода, поели сме ангажимент за финансиране на пилотните проекти, трябва да стигнем до края. В... Ние сме в... Ясно е, че има нужда от финансиране, но е взето решение. Не можем да поставяме съмнения решения, които бяха взети миналото не при две години. Това е недопустимо, дори когато някои са против електроцентралите на въглища. Не само в Китай, и в Европа има много такива централи и следователно е, те са източник на много е, емисии на CO2. С други думи, трябва ни решение. Не можем да забраним използването на въглища. С други думи, ни трябват решения и тези решения минават през тези пилотни проекти. С други думи, трябва абсолютно да се, задължително да се намери е, финансиране и не може да се застъпва идеологическа позиция по тези въпроси. Госпожа Макейвен. С Клод имаме сме постигли съгласие по много въпроси, но не и тук. И не разбирам защо на този етап, след като сме постигнали споразумение, Крис е прав. Ние търсим начин за финансиране на проекти УСВ, приехме компромиси, според които ще се финансират и проектите по ВЕИ. Ами това беше компромиса, постигнат между политическите групи. И сега, след като комисията е направила това, което поискахме, трябва да използваме процедурата на комитология, за да откриваме наново всичко. Аз подкрепям ОСВ, не става дума само за енергийните предприятия. Предприятията инвестират в лавене и хранение на въглерод и в съответните технологии. Без тази технология няма да можем да спазим а, целите за намаляване на емисиите няма да убедим страни като Китай да намалят своите емисии. Ако започнем да отлагаме, ще отложим проектите по СВ, ще, това ще забави проектите по възобновяемите енергийни източници Ня... Клод казва, че някои фирми са забогатели от ОСВ, но някои фирми са забогатели от ВИ. Е, вие искате ли да им се спре финансирането за това? Ако се води политически дебат, той трябва да доведе до решение. Решение в този случай вече е взето. Комисията днес не може да предвиди каква ще е цената на въглерода след 20 години тя не можа да предвиди и економическата криза, в резултат на която цената на въглерода спадна сериозно. И така, 34, 20, 30, ако започнем да използваме процедурата за комитология и започнем политически дебат, няма да стигнем до никъде в усилията за преодоляване на промените в климата. Елизабет Гардини. Благодаря, госпожо председател. Някои от нещата, които чух, смятам, че са правилни, но не можем всеки път да разглеждаме всяка глава по-отделно и подробно. Е, процедурата по вземане на решение с комитология беше спомената също. Една година се а, договаряше резултата, окончателния резултат по този въпрос, защото от зелените имаше несъгласие. Имаше, те изказаха едно възражение и въпреки едно, то беше достатъчно, за да осложни процеса. Ако комисията се включи, ще е добре, но все пак имаме нужда и от научни изследвания, научни доказателства, че трябва окончателно да се откажем от използването на, въ... на въглища. Трябва да се съобразим с точка 11, където става въпрос за технологичното разнообразие и неговата подкрепа в процеса на улавяне и съхраняване на въглероден двуокис. Не става въпрос само за определени подкатегории, свързани с технологиите за възобновяеми енергоисточници. Трябва да имаме един ясен отговор. По отношение на техниката свързана с улавяне на въглероден двуокис, трябва да се вземе конкретно решение, тъй като трябва да се включат различни политически, стратегически съображения. Благодаря ви. Благодаря. Искам само да коригирам Крис Дейвис за историята на политическото решение. Тази част, както помни Крис, беше предмет на възражение на зелените. Резервът за новите участници да бъде само за ВИ. Но ние взехме решение за УСВ плюс ВИ като отгова и като имащи право на подкрепа. И сега ние се притесняваме за възобновяемите енергийни източници, както каза Крис. Също така искам да подчертая, че когато обсъждахме пакета промени в климата преди две години и половина, имаше възможност да се даде подкрепа де-факто на ОСВ, като се определи горна граница на лимити на емисиите за киловатт час. В този момент обаче ние бяхме недоволни, че докладчикът по УСВ реши да не се бори за тази много ефективна форма на насърч... за насърчаване на УСВ. Естер Деланш има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за отговора на комисията. Да, ние сме изправени пред един въпрос, а именно дали ще е така или няма да е така. Комисията се позовава на тази директива, която беше прията. приета. Директивата свързана с проекти в областта на лавенска на въглероден влак и в областта на възобновяваните енергоисточници. Комисията изказа също а, подкрепа. А, трябва да се запитаме и как ще стане разпределението 80 на 20% или как можем да продължим да дискутираме, да продължим да спорим. Някои казват, че тези средства са много, други казват, че трябва да се разходват още повече средства. Трябва да се държим по друг начин, както и някои колеги вече споменаха. Предложението вече е изготвено с подкрепата на Европейския комисия и за това ние трябва да работим по това предложение. Искам да помоля комисията и да ги попитам колко дълго още ще имаме нужда от ОСВ и как може да се справим с това предсказано увеличение на температурата с 2 градуса. Благодаря ви. Госпожа Деброл има думата. Благодаря. Аз бях докладчик в Сянка по ОСВ, когато се обсъждаше пакета промени в климата Колегата беше докладчик по системата за търговия с емисии и там той също даде, да, той, там се даде подкрепа за 300 милиона на мен. Аз имам възражение срещу ОСВ. Е, също така смятам, че има много въпроси, на които няма отговор, но на времето казах, че според мен, както каза госпожа Хаси, в Европа можем да приемем някои правила, ние можем да приемем правила за нас, но не можем да налагаме правила на други части от света, като Китай, например средствата, които не се изразходват за УСВ, не могат непре... не е необходимо непременно да се използват за ВЕИ, могат да се използват за централи работещи на въглища или ядрени централи. Бих казала, че много се радвам, че в крайна сметка се постигна споразумение. Както казаха зелените, в споразумението се казва много ясно, че финанс... подкрепа ще се дава на УСВ и на ВИ. Това е законодателството, което сме приели. Ето защо следва да зададем на комисията два въпроса. Първо, вие казахте, че не можете да спекулирате за цената. Разбирам това. Ако в вашето предложение кажете ясно, че се стремите към баланс, Кажете ни, моля, как ще осигурите този баланс тогава, когато постъпят заявленията, тогава, когато започнат да се оценяват предложенията? Как ще оцените, как ще осигурите баланс в тази част на процеса? Вторият ми въпрос е следния. В частта на директивата, посветена на УСВ, се говори много за безопасност, за екологична безопасност. Може ли комисията да ни увери, че тези мерки ще се прилагат и спрямо демонстрационните проекти? Господин Сибер. Благодаря, госпожо председател. Всички сме на мнение тук, че сме много добре запознати с проблемите, свързани с емисия въглероден влог и за това, че са необходими нови технологии, както и в областта на ОСВ, как, така и в областта на ВИ. Бяха зададени е, редица въпроси и не трябва да се стигне до класова борба. Аз съм убеден, че има нужда от редица отговори, свързани с новите технологии. В, не само в Европа, но и най-вече в Европа, като погледнем какви обеми въглища се използват, това не е толкова просто те да бъдат изключени от използваните източници за добиване на енергия. Трябва да имаме представа по този въпрос в глобален въпрос, а не да се изключваме, така да кажа, световната картина. Трябва да има справедливо разпределяне на средствата. Надявам се, че комисията ще го направи. Господин Турмес е експерт по, в областта на а, енергетиката, но той тук а, не а, проявява достатъчна дълновидност. Разбира се, в световен мащаб трябва да се намали въглеродният двуокис и това е един голям шанс, но ам, не можем този въпрос да го ам, изключим изцяло като се започне от вецовете и се стигне до аецовете. Благодаря ви. Петър Лизе. Благодаря ви. Достатъчно беше казано по този въпрос. Ето защо специален въпрос към комисията. Можем да спорим дали има нужда от вълище за производството на електроенергия но имаме нужда от метал, варовик и цимент, които не могат да бъдат произведени без отделянето на въглероден двуокис. Искам да знам от комисията дали имат позиция по този въпрос относно процесите, които са свързани с отделянето на въглероден двуокис. Благодаря ви. Um, Благодаря, госпожо председател. Някои души в някои в членове на групата смятат, че ние водим идеологически дебат. Това не е така. И ако бяхте слушали внимателно Клод Турмес, той не искаше да започне идеологически дебат. Той просто искаше от комисията уверение, че ще има баланс между финансирането на проекти по СВ и ВИ. Разбира се, не можем да се занимаваме с спекулации, но не можем да не обръщаме внимание на разчетите. От квотите би трябвало да, да разполагаме с 4 милиарда. Също така се иска баланс, справедливо разпределение между ОСВ и ВИ. Всички знаем, че в следващия член комисията казва, че ще избере 8 проекта по ОСВ. Знаем, че цената, с която е свързани, е много висока. Ако 50% от финансирането ще отиде за ОСВ, говорим за 4 милиарда евро. Ми това не е космическа наука, не е спекулация, това е най-обикновено изчисление. И нашият въпрос е – ако говорим за 4 милиарда за УСВ и не разполагаме с достатъчно средства за 34-те проекта по ВИ, как ще гарантира комисията справедливо разпределение между УСВ и ВИ? Ми това не е идеологически дебат. Вие винаги говорите за миналото. Извинявайте, господин Дейвис, аз просто задавам въпрос и трябва да ме оставите да задам въпроса. Знам, че вие бихте искали да го представите като идеологически дебат, но не, аз съм нов депутат а, и просто гледам решението. Не съм против ОСВ, но виждам, че има опасност повечето от средствата да бъдат насочени към ОСВ. И въпросът ми е, ако комисията е, държи на справедливо разпределение, как ще осигурите този баланс? Това беше въпросът на Клод Търмес. Ами ние не получихме отговор на този въпрос. Всъщност ни казаха, ами няма да има баланс, тъй като не се стремим към него. Ами тогава не казвайте, че се стремите към справедлив баланс запишете си, запишете в текста тогава, че ще отпуснете повече средства за УСВ, за да, за да знаем всички за какво става дума. Няма идеологически дебат, аз просто искам да има достатъчно средства и за ВИ, и за УСВ. Комисията иска ли да отговори по-точно на зададените въпроси? Но съвсем набързо, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че ние Мисля, че тук има известно недоразумение по отношение на представеното решение. Последният въпрос за баланса и разпределението. В решението не се говори за баланс. В решението се говори за няколко категории, в които могат да се представят проекти. Имаме 8 категории за ОСВ и 34 категории за ВИ. И ако исканото финансиране за УСВ е 4 милиарда евро, а поисканите средства за ВИ е също, че за 4 милиарда, тогава те ще бъдат разпределени 50 на 50. Всичко ще зависи, както казах, от броя на представените проекти. Проекти, които отговарят на изискванията и проекти, които ще бъдат избрани за финансиране – така че е трудно да кажем днес какви проекти ще бъдат представени. Колко проекта ще има в двете категории ОСВ или ВИ. И искам да кажа ясно, че няма да се избират първо проекти по ОСВ, а след това проекти по ВИ. Няма да се отдава предпочитание на нито една от двете категории. Комисията подчертава това дебело. Това, на което държим, е проектите и в ОСВ и ВЕЙ да отговарят на определени технически условия. В тези области държавите членки ще могат да представят проекти, които ще бъдат подложени на оценка. Решението тук е пределно ясно. И се надявам, че по този начин отговарям на въпроса за баланса. Комисията не казва какъв точно ще бъде баланса, просто описва кои технологии могат да бъдат финансирани и ние ще подходим с откритост към всички внесени проекти колко точно средства ще бъдат отпуснати за едната или другата категория, в момента не може да се каже. Въпроса за екологичният аспект на проектите. Да, разполагаме с директива и тя е приложима спрямо всички проекти, включени в това решение, така че не е необходимо да се позоваваме наново на директивата. Директивата се директивата изисква да се отчитат всички изисквания, свързани с околната среда и здравето. Проектите по УСВ, на които ще може да се оказва финансова проекта, не са само проекти за електропроизводство. Също така могат да се внасят проекти за стомана, рафинери. Е, това са производства, т.е. всички производства, които емитират, които, които са причина за сериозни емисии. Както казва пакетът за промени в климата, всички проекти са необходими. Иноваторските технологии в УСФ и ВИ са ключови елементи в изпълнението на проекта. Мисля, че не е необходимо да предвиждаме изменения, освен ако не настоявате изрично. Ще гласуваме между 26 и 28 в комисията, в пленарна зала между 17 и 20 май. Сега преминаваме към конференцията в Доха, която не постигна забележителен успех. Ще дам думата на е, Жербранди, който ще, ще го помоля за максимално стегнато и съдържателно експозе. Е, след това ще разгледаме е, точката за отпадъци електрическо и електронно оборудване. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина, е, резултатите от Доха по Конвенцията за застрашените видове бяха направо катастрофални. Само няколко от елементите от резолюцията на парламента минаха. Е, ще видите от доклада, който сме представили за посещението си, колко наистина неблагополучно беше всичко. Сега, понеже е, дебатът е, е политически, нека кажем най-напред, че е доста прискърбно това, че Европейският съюз в така степен се е вторачил в вътрешните си е, противоречия и е, стремежа е, към постигането на обща позиция, че загърва наличието на е, още 150 и повече е, държави членки по света, които също са договарящи по ЦИТЕС, по конвенцията. Докато ние се опитваме да постигнем е, решение по червения тон, е, японският е, е министър е, разнасяше турба пари е, е, и се опитваше да прокара позицията си за изменение на първо предложение по червения тон е, в рамките на ЦИТЕС. Държавите членки на Европейския съюз прахосваха часове на ден е, да се пазарят за общата си позиция, вместо да насочат вниманието си към останалата част от света, поради което въздействието на Европа беше на практика нулево. Нека напомня, че Европейския съюз има 27 гласа в конференцията на ЦИТЕС, докато Япония, САЩ, Китай имат само един глас. Така че нашето влияние може да бъде далеч по-осезаемо, ако променим подхода си. Друг един въпрос от политически характер е, че е, ЦИТЕС на времето бе по-скоро един научен форум, вземащ решения е, основани на научни констатации, вече не е така. Това е един политически форум, който взема решенията си, воден от политически мотиви. И при това, ако Европейският е, съюз е, не промени нещата, той не би е, се вписал успешно в този политически процес. Главният проблем се свежда до това. Ако вземете загубата на биологичното многообразие, като проблем. ЦИТЕС бе на времето един от най-действените международни форуми по този въпрос. Сред малкото международни форуми, които вземат правно задължителни решения. И, и е толкова по-жалко, наистина, че е, е, по-настоящем, когато е, редица видове са застрашени от изчезване, дори е, в ЦИТЕС не може да бъде взето решение. И това е, най-вече е, се обяснява с наличието на търговски интереси. Винаги, когато са засегнати търговски интереси, решението се постига твърде трудно. Бяха взети решения по някои растителни видове, но но все видове, които не представят сериозен търговски интерес. И най-сетне страни като Япония бяха против всичко, което се свърза с морските видове е, като е, японската страна твърдеше, че въпросите за морските видове следва да бъдат разглеждани и в регионалните риболовни организации, а не в ЦИТИС. От което следва ние като парламент да насочим вниманието си на там. Вероятно това е последния шанс за червената рибатон. Е, в Париж предстои поредна среща на ИКАТ, на Комисията за Атлантическия тон до сега не сме им обръщали особено внимание на, на тези форуми, в това число на ИКАТ, но предвид катастрофата е, в Доха, трябва да се преориентираме и, и да упражняваме натиск, особено върху Япония и Китай, за вземането на категорични решения е, от страна на ИКАТ за червената риба тон. Благодаря. Благодаря ви за ясното експозе. А, желаете ли да добавите нещо? Господин Ейкот. Нямам кой знае какво да добавя. Бих искал да подчертая само две политически послания, които прозвучаха вече тук. Те наистина са особено важни. Първо, в Доха можем да постигнем успех, ако Европа говори с един глас. След Копенхаген това е особено актуално. В Доха проблемът не беше за едината ни позиция, а за това, че твърде късно изработихме обща позиция. И докато се боричкахме помежду си, и Япония и Китай е, ходеха нагоре-надолу по света, е, е, лобирайки за своята позиция. Така че след месеци работа по нашата обща позиция, за два часа предложението на Европа за червената рибатон бе съкрушено. За два часа на една международна среща. От което е, е, следва, че е, е важен не само единният глас, а и добрата подготовка – е, даването на мандат на Европейската комисия да води преговорите, вместо да се опитваме 27 държави членки да търсят твърда позиция, без каквато и да било свобода на, на маневриране е, в хода на преговорите. Този въпрос наистина трябва да се реши, понеже Нагоя и за биологичното многообразие и Канкун по климатичните изменения са е, предстоят в близко бъдеще. И най-сетне Европа трябва да бъде последователна. На последното заседание на ИКАТ Европа не бе особено последователна по отношение на червения тон. А сега Европейският съвет, Европейският парламент приемат, че са против каквато и да било незаконна търговия с червената риба тон. И същата позиция следва да бъде заявена в Париж е, на поредната среща на ИКАД през месец ноември противен случай ще загубим доверието на международната общност. До сега Европа е, е казвала едно в ИКАТ, друго в ЦИТЕС. Трябва да се постараем е, да бъдем единни и да говорим едно и също от среща на среща. Благодаря. Благодаря. От името на комисията някой Господин Бейзел, желаете ли накратко да се изкажете? Благодаря. Наистина, е, Европейската комисия се забави, докато се опитваше да координира е, между държавите членки, а други страни по конвенцията е, активно въздействаха на други. Така че наистина е, трябва да видим как да избегнем подобно положение на, следващите преговори. Проблемът е характерен не само за Конвенцията за страшените видове. Между другото, нези от нас, е, които са били на подобни преговори, са виждали това да се случва неведнъж. Освен това, наистина, е, комисията е, ще настоява ратификация на изменението и допълнението Габерон, е, съгласно което Европейския съюз ще бъде страна по ЦИТЕС и е, възоснова на съответното европейско законодателство ще може да прокарва единна общоевропейска позиция. И особено когато става въпрос за видове със стопанско значение, рибни, дървесни. Е, ще трябва да видим как по-добре да се възползваме от възможностите да финансираме развитието е, по линия на сътрудничеството за развитие, за да подсладим горчивия хап, така да се каже, за нашите партньори, ако приемат е, позицията ни. Ще работим с Европейския парламент в подготовка за поредната конференция на ИКАТА. Комисаря Поточник утре вероятно също ще се спре на този въпрос. Благодаря. Нямаме предвидено гласуване. Някой желая ли съвсем накратко, моля ви, госпожа Готиерес? Я какво се случи. След това, което се случи в Копенхаген, трябваше да си направим и изводите. Проблемът е не е само това, че нямаме обща позиция, а трябва да имаме нещо, позиция или съгласие, което да може да бъде приложено на практика. Да, виждаме, че има хубави проекти, но в крайна сметка нещата на практика поемат друга посока. Трябва да има по-реалистични предложения, които се позовават и на общественото мнение, на економическите системи и всичко трябва да е изпълнимо, което е свързано с тези предложения. В противен случай няма да постигнем нищо. Благодаря ви. Господин Нютън Дън. Благодаря, госпожо председател. Съвсем, наистина съвсем накратко. В предишния парламент аз бях член на делегацията за връзки с японския парламент. Тук всички членуваме в една или друга делегация за връзки. Аз, е, за съжаление, вече не съм член на делегацията за връзки с Япония, но ми се струва, е, че следва да е, представим становището си, становището на нашата комисия на делегацията за връзки с Японския парламент, така че въпросът да бъде повдигнат в Токио, когато се осъществи парламентарно посещение. Благодаря, господин Танареско. Благодаря, госпожо председател. Предложението на Монако за въвеждането на червената рибатон в първо предложение за забрана на търговията с този вид бе отхвърлено в Доха. 20 е, е, бяха за, 68 против, 30 се въздържах. И поради този безотговорен вод, червения тон е, отново е в ръцете на ИКАТ. Знаем, че тази организация до сега се оказа неспособна да опази този вид. По време на пленарното заседание през февруари в Страсбург зададох въпрос на комисията. Не поисках тогава да бия тревога, а просто да посоча, че работата ни е не само да търсим подобрение на ситуацията, а и да е, правим така, че предлаганите от нас мерки да са приложими. И е, в Пулката е болезнена – е, полуката, която някои приложиха, а други ние в това число забравихме. Следващата ораторка бих искала да кажа само, госпожо председател, че на фона на случилото се в Копенхаген и Доха наистина можем да си кажем, да си кажем, че Европейският съюз е доста слаб и не успява да окаже въздействие на международната арена. Тук в Европейския парламент може да приемаме каквито си искаме позиции, но пък глас в пустиня е всичко това и то просто защото 27 държави членки в съвета има 27 различни позиции, не се получава единна позиция на Европейския съюз. Ето защо е необходимо колкото се може е, по-утрано да се подготвят нещата, за да постигаме максимален ефект на международните форуми. Това бе госпожа Гростет. Благодаря ви, госпожа Гростет. Не бих могла да не се съглася с вас, казва председателката. А сега ще преминем на един доста обилен, така да се каже, е, е, въпрос, а именно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Давам думата на нашия докладче господин Флоренц да ни въведе. Госпожо председател, благодаря ви много. Имам желание да кажа нещо по темата за Копенхаген, но нека да си отворим очите и да кажем защо срещата в Копенхаген претърпя неуспех. Аз ви а, представих моя доклад а, преди време. Вие Внесохте вашите изменения, които аз ги е, разгледах. Ние ги обсъдихме и виждам, че колегите е, споделят моята позиция, както и позицията на комисията като цяло. Моята позиция беше допълнена и до развита, което ме радва, но все пак има някои изменения, които могат да се обсъдят а на други мога да се позова, когато комисията даде своето мнение по отношение на тази стратегия, за да се види дали това, което се изисква, въобще е приложимо на практика. Ясно казах, че имам някои възражения по отношение на приложното поле. В рамките на старата директива и на приложеното и поле бяхме предвидели някои изключения, но сега не трябва да, да откриваме толкова много приложеното поле, че да се стига до злоупотреби. Да, могат да се правят изключения, това е възможно да не, да не са прекалено големи. Разбира се, могат да се включат нови идеи в приложеното поле, като се запазят и изключенията и дерогациите. На второ място стои за мен въпроса за затварянето на пропуски, които довежат до незаконен износ. Това е една много важна точка. Митническия контрол, разбира се, е в рамките на отговорността на отделните държави членки. Не трябва да се поощрява експорта, а напротив да се ограничава. Трябва да има по-стриктен контрол. Смятам, че ако не се справим с незакония износ по границите, чрез съответните разпоредби и чрез засилен контрол от страна на митническите власти, няма да се правим. Няма да можем да прекратим този износ, но смятам, че ние сме поели в правилната посока. На трето място стои въпроса с а, националните сертификати и разрешения и тези разрешения, които са на европейско ниво. Има такъв случай, не трябва да се стига до такива случаи, например, че производителя на лампи в един избирателен район, който е на граница с Холандия, да не може да изнася своята продукция в отделните 27 държави членки или да, така че да му се изискват най-различни сертификати. По-добре всичките държави членки, 27 на брой, да осъществяват комуникация помежду си, така че в крайна сметка да се стигне до издаването на едно разрешително. Това е подхода и на комисията. Също се а, отнася и за а, процедурата на изтегляне на продукцията от а, пазара и с финансирането. Искам също да спомена, че повечето от колегите се застъпват за големия единен европейски пазар и за единните законодателни разпоредби. Защо, ето защо питам, защо разпоредите на национално а, ниво по отношение на а, старите, а, на старото електро и електрическо оборудване трябва да излязат от сила и да се използва националното законодателство. Държавите членки старите държави членки, старите 12, старите 9, е, мога да кажа, че нямат е, много добро законодателство и няма много висок процент на събиране на тези уреди на това старо оборудване. Има и друго, че такова оборудване може да бъде изнесено само когато функционира – процента на събираемост на старо оборудване 65%. А, но има много вратички, които ние трябва да а, затворим а, при определяне на това, кое оборудване е старо и кое оборудване е използвано. Как стигма до тези 65% е трудна задача. Има държави и членки, които са отбелязали възход в това отношение. Става въпрос за държави като България, при които този, тази квота от 65% много трудно се постига. Много по-трудно, отколкото в Германия, например. Ето защо трябва да се изготвят нови критерии, които да определят кои точно уреди и кое точно оборудване е старо и трябва да бъде унищожено. как ще се а, е, извършва изчисляването? Също е интересен въпрос. И кой и на каква база ще изчислява какъв процент от а, е, тези уреди, от това оборудване а, са падъци? Трябва да бъдат унищожени. Ако комисията може да ми каже, да, можем да поемем и друг път, така че новите държави членки да имат една по-добра позиция, да отбележат по-голямо развитие. Нека да ми разясните как става това. Например, от измененията на господин Себас, аз не, че не ги приемам, но искам да знам как може да а, функционира този подход. Това не е детска игра, това е свързано и с а, парите на данакоплатците. Но въпросът дали лампите трябва да бъдат изхвърлени, трябва да се съхраняват в мазето или трябва да бъдат а, а, унищожени, това е важен въпрос. Трябва наистина да се проследи процеса на извозване на това оборудване а, за скраб и за неговото унищожаване тогава съм съгласен. По отношение на финансирането съм консервативен. Смятам, че обществото и гражданите трябва да поемат своята отговорност и своя дял от за това обръвното да бъде извозено до съответния пункт за събиране но не означава, че гражданина трябва да е, плаща пряко и директно. Например, при нас общината минава с един камион веднъж а, е, месечно и събира това оборудване. Въпросът е, а, че а, е, може би плащането трябва да бъде част извършено чрез общините и една част от а, е, промишлеността, защото няма а, безплатен обяд. Всеки трябва да даде своя принос. Това е моя подход, това е моето предложение. трябва да има и квоти, свързани с повторната употреба. Обхваните са в предложението общо квотата за повторната употреба и квотата за рециклиране. Те, е, разбираше, ще са от полза за социални, определени социални групи. Има някои колеги, които искат тези квоти да са разделени. С това мога да се съглася, но ако подходим по този начин, тогава трябва да сме уста да кажем, че тези организации, които искат и се застъпват за повторната употреба, първи да имат достъп до такива уреди. Значи всичко а, трябва да се събере на едно място и всичко на едно място се извозва, то тогава ще се стигне до объркване. Ако искаме да имаме квота за уреди за повторна употреба, то тогава трябва а, да се предвидят и някои предимства. И така, благодаря ви. Приятно бях изненадан от измененията и с някои от тях мога да се съглася. Благодаря на Кларенс Форенс, казва председателя, за компетентната обосновка по отношение на различните изменения. Имаме 15 минути на разположение, което, които не са толкова много. Нека ам, първият да има 3 минути, и всички останали по 2 минути. Нека да пуснем хронометъра. Благодаря. Ще се постарая да се вместя в трите минути, както каза докладчикът. Броят на внесените изменения е голям и се радвам, че докладът е толкова добър. Смятвам, че той прави още... Той, той подсилва позицията на комисията. Има някои аспекти, в които смятаме, че е необходимо допълнително подсилване. Радвам се, че докладчикът настоява за повече повторно, повторна употреба. Това не бива да се включи в отделна точка, но онези, които участват в повторното е, оползотворяване, трябва да бъдат привличани е, в процес на взимане на решение и в е, действията в, още от началото. Друга област, която следва да обсъждаме, и с комисията са основните цели, към които се стремим и как да ги постигнем. За да може да се води дискусия по изделията, които са пуснати на пазара – Моята група внесе няколко изменения по този въпрос и мисля, че има консенсус по привличането на Digital Europe като основен участник. Мисля, че и двете страни в спора имат а, своите аргументи. С други думи, ни тряб... трябва да водим допълнителни разисквания. Малките изделия а, са важна част от а, нашия живот. Имам предвид електрически четки за зъби, и, и други подобни изделия, които са много полезни, но те, голяма част от тях може да се рециклира. Ние трябва да подкрепим онази част от директивата, която обхваща малките изделия. Трябва да обърнем внимание на монтажа и рециклирането на малките изделия. Води се дискусия по дизайна на изделията и въпроса за отговорност. Ако имате два компютъра и единият се поддава на рециклиране, ако е бил проектиран така, че да може да се рециклира, той би трябвало, това изделие би трябвало да бъде по-ефтино и също така на него да се отдава по-голям приоритет. Мисля, че този аспект трябва да се засили. Още един въпрос, господин председател. Бяха внесени много изменения. Не от моята група, а от други групи по слънчевите панели. Аз съм категорично за слънчевите панели. Не смятам, че трябва да бъдат предмет на освобождаване. Смятам, че е необходимо да се приеме система за събирането на тези панели, за да останем в духа на директивата. Крис Дейвис има думата. Благодаря, господин председател. Обединеното кралство претендира, че спазва добре европейското законодателство. Това до някъде е така, но не съвсем. Понякога законодателството от Брюксел, когато стигне до Лондон, започва да гледат него като надошло от, от някакъв друг свят и започват да търсят по-добър опит, по-добра практика и в крайна сметка да преоткриват колелото. Резултатът е квадрат. Всички ние сме се подписали под принципа за отговорност на производителя, Както каза Карл Хайнц, ние приемаме и подкрепяме идеята, че производителите според формулировката, държавите членки трябва да направят така, че да, се направи, да се направи така, че отпадъците да се рециклират. Може би смятате, че формулировката е ясна, т.е. производители и трети страни, упълномощени от тях. Но какво липсва тук? Това са самите производители. Така че в Обединеното кралство се допуска всички да събират отпадъци и след това да ги стоварват пред вратата на производителите, така да се каже, които да, се, да търсят начини да ги депонират. Така че аз искам да се даде една дефиниция, която да казва ясно, че третите страни, които а, действат от името на производителя, трябва да бъдат назначени от, е, упълномощени от е, производителя, така че да има ясна отговорност. Освен това, надявам се, че когато бъде прието това законодателство, ще можем да решим проблема с износа на отпадъци извън границите. Карл Хайнц каза, че трябва да се направи, да се предприемат всички мерки, така, щото съоръженията, които се изнасят, да се докаже, че са годни за употреба. Някой трябва да носи отговорност за това да се докаже, че оборудването работи. Принципът, представен от Карл Хайнц, е абсолютно правилен. Трябва да е задължително трябва да е задължително това оборудването да работи, преди да може да се изнесе. Благодаря, господин председател. Както казахме, След ревизията, изменението на директивата за отпадъците за електрическо и електронно оборудване, имаме възможност усъвършенстваме етапа на планиране. Това означава да се η πρόταση οδηγίας Επιτροπής... Да се поемат външните а, разходи. Аз а, мисля, че изделието би спечелило, ако се обърне внимание на този аспект. Първо, трябва да се направи така, че принципът за отговорност на производителя да се спазва. Второ, трябва да си поставяме по-амбициозни цели за събирането на отпадъци. Освен това, настояваме за 5% рециклиране и оползотворяване и не бива да се допуска изтичане от регулираната разпространителска верига. Също така, наноматериалите също трябва да попаднат в този режим. Ние сме внесли няколко изменения, с които поставяме акцент върху отговорността на производителите, а също така и ролята на местните органи на властта. Това не е въпрос само на е, замяна на ново за старо. Трябва да има нарочно определено място за съхранение на стари изделия. Държавите членки трябва да осигурят финансиране за местните власти, така че да се води разяснителна кампания сред населението за събиране на, за отделно събиране на отпадъците. А също така да се осигури и събиране на отпадъци от домовете. крайна сметка ще намалим количеството отпадъци в сметищата, особено на дребните изделия, като лампи и други. Не трябва да обръщаме внимание само на количеството изделия, които се извозват в сметищата трябва да се обръща внимание на повторната употреба и рециклирането. Така че да се намали количеството на отпадъци, които се изгарят. Освен това, трябва да следим колко влиза и колко излиза от веригата. Мисля, че Европейският парламент следва да призове държавите членки да представят планове за по-добро събиране на отпадъците. Благодаря. Жули Герин има думата. Um, We have got in the amendments a confusing uh, array of different благодаря, господин председател. Ще бъда кратка в изменението и допълненията. Има един крайно противоречив набор от цели и намерения. Аз с интерес се занимах с всичко това. Бих искала да подчертавам това, което целя в изменението, внесено от самата мен – а именно следва да избягваме е, е, задаването на различни показатели за събираемост на различните електронни и електрически отпадъци. Е, въпреки, че полезния срок на дадено устройство е различен и практиката е различна. Примерно Склонни сме да върнем за рециклиране мобилния си телефон, но пък изхвърляме в кофата за смет сешуара си. По това трябва да се помисли. Бих искала също така да подхвана този въпрос за потребителското поведение и, и в тази връзка да подчертая необходимостта да се занимаем с измененията, които предвиждат по-ясно осведомяване на потребителите. Според мен далеч не можем да твърдим, че потребителят е наясно с отговорността, която му се възлага. И също така смятам, че следва да оставим на лице възможността потребителите да бъдат стимулирани да променят поведението си. Прекрасно, всички сме съгласни, че потребителят трябва да е отговорен, но ако той не поема отговорността си. Не непременно защото е недобронамерена, просто защото не знае, не му е ясно. Не знае как точно би могъл да промени нещата. Така че осведомяването на потребителя, очертаването на ясна пътека, по която той да се движи, е, е, е нещо, според мен, крайно необходимо и редица от измененията и допълненията към доклада сочат тъкмо натам. там. По-нататък, тук не става въпрос единствено за, за количествени показатели, за някакви цели. Те трябва да бъдат и наречените интелигентни цели, да бъдат гъвкави, осъществими, измерими. Благодаря, Сабина Херц. Ние предложихме 10 изменения с цел да могат да бъдат събирани възможно най-много уреди в съответната държава членка. Ще се спра на някои от тях. Предложение на комисията за изчисляване на квотата за събиране е 65% и за нас тази квота е неудачна. Това показва, тази квота показва, че производителите а, ще трябва да полагат много малки усилия, за да достигнат тази квота. Например, при събирането на стари перални машини, а, а други уреди, малки уреди като МП-тройки не са включени, се замитат под масата. Ето защо ние не бяхме доволни и внесохме изменение, квотата за събиране да бъде 85% и да бъде изчислен този процент по-отделно за всяка категория от уреди. Необходимо да има отделна категория за уредите в областта на комуникациите и далекосъобщенията. Защото в тази област уредите а, се модернизират постоянно и ето защо те много често биват изхвърляни. Така че производителите трябва да проектират тези уреди така, че те да бъдат ефективно рециклирани. Разбира се, законовите разпоредби в тази област ще доведат до положителен резултат производителите ще трябва да плащат за рециклирането и извозването на техните продукти на принципа на това ам, замърсителят плаща. По отношение на иерархията на отпадъците, ние внесохме а, изменение с ам, акцент върху механичното а, механичната обработка. Не, в края на процеса трябва да бъдат а, отделени вредните вещества. Не трябва да се чака до края, а, а, че да се прилагат различни процеси. А, ние сме против разрязването на, на уредите, защото при тяхното разрязване те биват разбити на малки частици и тогава е трудно да се отделят вредните вещества. Рих, Рихард Себас има думата за две минути. Благодаря, госпожо, господин председател. Искам да поздравя Каро Ханц за неговият отличен доклад и за това, че той оказа сътрудничество при обсъждането на измененията с другите колеги. ще се спра на някои точки, по които ние не сме много съгласни. В Австрия системата за разделно събиране е много функционална и ефективна. Ето защо ние предлагаме е, да не се прилагат разпоредби, които на хартия са много добри, но на практика не функционират. Аз подчертавам това още веднъж. веднъж. Трябва да се спреми на проблема за поемане на отговорността от страна на, производители, на производителите, защото има общества, има общностни, където ем, този процес е още не е достатъчно напреднал, достатъчно развит. Докато имаме различни правни системи, има такива затруднения да финансирането да премине от една страна в друга, трябва да помислим и по този въпрос за уеднаквяване на законовите разпоредби. Тази квота 65% можем да я приемем, но става въпрос за базата, за изходната точка Вкарването на пазара ам, трябва да е отправната точка и трябва да се види а, какъв а, процент от а, тази продукция, която се изнася на пазара, след това се а, извозва на вторични суровини. Трябва да се придържаме към а, много строги разпоредби и мерки, така че да накараме държавите членки да приложат това законодателство. Благодаря ви. Следващият оратор има думата. Thank you, Mr. President. Uh, it's a very complicated... Uh, Благодаря, господин председател. Въпросът е сложен. докладът е много добър и измененията са много добри. Аз искам да добавя само две кратки изменения – които според мен са добри. Едното е за това търговците на Дребно да участват в кампаниите за разясняване, а също така и да участват в разделното събиране на отпадъци. Мисля, че по този начин ще се създаде една допълнителна система която ще информират допълнително гражданите за разделното събиране. Другото изменение, което искам да предложа, е свързано с способността на държавите членки да изградят допълнителна система, свързана с економичен, с един економичен начин за боравене с, елек... с отпадъците от електрическо оборудване. Става дума за, за купони и ваучери, които ще се прилагат само тогава, когато отпадъците са свързани с сериозни суми. Трябва ни някакъв економически стимул и този ваучер осигурява такъв стимул. Той е и допълнителен стимул за рециклирането. Мисля, че става дума за изменение 201. Благодаря ви. Благодаря. Юдит Макис. Благодаря, господин председател. Мисля, че текстът е добър и аз бих искала да подчертая, че добрите показатели и цели са много важни, но искам също така да повдигна няколко въпроса. Необходимо е този регламент да направи така, че да преодолеем проблема с планините от отпадъци. Потребителите трябва да бъдат информирани. Не само производителите носят отговорност, потребителите също носят отговорност. Повторното оползотворяване на отпадъците и поставяне на акцента върху недостатъчните ресурси е свързано и с екологичния дизайн. Възможно е дизайнът да е възможно е изделието да бъде проектирано по такъв начин, че 100% от крайния продукт да бъде рециклируем. Тази политика ще постигне успех само когато се координират всички аспекти. Благодаря. Благодаря ви. Елизабета Гардин има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, понеже повечето от важните неща се казаха. Положението на терена, така да се каже, обаче е доста сложно. Ще обърна вниманието ви на три неща, ако ми позволите. Най-напред отговорността на производителя. От е, производството до обезвреждането на отпадъците. Цялостната отговорност на производителя. Това е принцип, който следва да бъде спазван последователно. Тази връзка е важна да знаем какви са незаконните потоци на износ на отпадъци от Европейския съюз към трети страни. И в тази връзка общественото съзнание, обществената осведоменост е, е нещо особено важно и трябва да бъдем настойчиви в тази насока, особено по отношение на някои видове отпадъци. Следва да имаме предвид, че държавите членки в края на краищата отговарят за постигането на показателите по събираемост, И на трето място и то не по-малко важно, ако вземем отново приложното поле на текста, ще се замислим и за въздействието от прилагането на директивата оценка на въздействието е необходима и то диференцирана по категории. Благодаря. Господин Проди има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за неговия доклад, който мисля е много важен. Някои бележки само, ако ми позволите. Е, от разговорите, които съм имал с производители, мога да констатирам, че е, се проявява значителен интерес, е, що се отнася до общата, цялостната отговорност на производителя за изделието. Тук могат да бъдат прокарани някои успоредици, но винаги се натъкваме на опасността всеки да подбира от материята онова, което му е по-изгодно по отношение на отпадъците, производителят да следи събирането на онези отпадъци, които са най-изгодни за него, всичко останало да пренебрегне. На второ място, съгласен съм също е, с казаното за по-дребните изделия, е, това число електрически кружки. Те трябва да бъдат също събирани, но отговорността трябва да се възложи на търговеца на дребно. Е, аз и, и други тук е, колеги е, сме на мнение, че слънчевите панели следва да бъдат регламентирани от ДЕЛ. Мисля, тук се предложи срок от 20 години. Трябва да се погрежим и за стимулирането на производителите. Обширна е тази материя, специално за слънчевите батерии, но заслужава отделно внимание. Госпожа Гростет има думата. Благодаря, господин председател. По доклада Флоренце е на лице един труден момент, а е именно определението на понятието производител. Производителят следва да регистрира продукта си. Всъщност тук става въпрос за отпадъците, тъй като продуктът вече е отпадък по смисъла на въпросната директива. Производителят следва да се регистрира в държавата членка, в която продуктът му би се превърнал в отпадък, т.е. страната, в която пласира своите изделия. В противен случай е, ще стигнем до свободно движение на отпадъци, така както имаме е, свободно движение на стоки в е, Европейския съюз. Ето защо определението на производител следва да бъде национално ограничен. В противен случай ще се подложим на риск от туризъм с цел изхвърляне на отпадъците там, където е най-изгодно. По-нататък пункта на постъпване на продукта и съответно отпадъка на европейския пазар по смисъла на исканото от комисията не винаги съвпада е, с територията на една или друга държава членка. Нататък важно е гражданите да бъдат информирани за всички събирателни пунктове е, за събиране на отпадъци и по събираемостта вече се каза немалко. Важно е обаче при калкулирането на събираемостта да се отчитат е, и онези е, отпадъци, които биха подлежали на вторична употреба или преработка. Важно е да бъдат предвидени и специфични изключения. Между другото, тук говорихме за възобновяемите енергоисточници, разбира се, в тази връзка за слънчевите панели. Последно място Богослав Соник има думата. Dziękuję panu mm, sprawozdawcy, że uwzględnił. Благодаря, Благодаря ви, господин председател. Благодарим на докладчика за това, че взе предвид нашето искане относно събирането на територията на различни държави членки, най-вече по-слабо развитите. Мисля, че ако това начинание се увенчае с успех, ще трябва да помислим и за начина, по който уредбата ще се прилага в различните държави членки. Говорихме за отношенията на внос и износ, но аз бих искал да обърна вниманието ви и на възможностите за злоупотреба. Например, за подправка на фактури, например, едно новосъздадено предприятие би могло да има единствен предмет на дейност да печата фактури, е, за да обслужва е, една фиктивна е, верига, в това число с отпадъчни материали от електронната и електротехническата промишленост. И аз се питам как бихме преодолели този проблем. Дали комисията не би следвало да задължи изрично държавите членки да упражняват съответния контрол. Тук, разбира се, е, има възможност за проявата на строгост, но и възможност за проявата на гъвкавост. Аз, например, тук имам един документ от 30 на страници, в който се описва практиката по събирането на отпадъците в Полша. И трябва да ви кажа, че подобна регламентация вдъхва у мен сериозни опасения дали големите ни амбиции не биха останали празен звук, доколкото подобна уредба би следвало да бъде практически реализуема и още повече да се подава на контрол. Комисията би следвало да помисли в този аспект. Благодаря. Благодаря ви. От страна на комисията, ако ще вземе думата или да беше зададен въпрос от страна на докладчика по измене 27 и 28, защо производителя не трябва да поеме ко, е, разходите. Аз това не го разбирам. Обосновката е малко очудваща. Трябва да се провери дали 85% от фотоволтичните панели са рециклирани. Господин Проди каза, че само 20 25% от тях се рециклират. За следващата година няма да има данни. Данните ще следва след този срок от 20 години, когато измине свърши техния жизнен цикъл. Госпожа Фраш ще вземе думата и след това докладчика. Последен ще има думата. You, Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Ние трябва да кажем, все пак накратко се запознахме, но с всички изменения и допълнения, те са много интересни. Огромно разнообразие от изразени мнения и това само свидетелства за комплексния характер на предлаганата, на предлаганата уредба. А оставаме с впечатление и за готовността, която проявява парламента да се занимае активно с този въпрос. Общо заето ние тълкуваме измененията в смисъл на обща подкрепа за повечето от предложенията на комисията за преработка на директивата за отпадъците, електронни и електрически. В тази връзка следва да бъдат подчертани три неща. Първо, необходимостта от намаляване на неудовлетворяващото третиране на отпадъците от електронни и електрически уреди, в смисъл да се увеличи контрола и в частност да се възпрепятства незаконния износ на такива отпадъци и то към страни, в които отпадъците биха били третирани при условия неотговарящи на действащите в Европа. Вторият въпрос, който изпъква на преден план е настояването да бъдат прияти амбициозни количествени показатели за събираемост, нещо, което ние приветстваме, и в същото време показатели, които да съответстват на спецификата на различните държави членки. Това е важен механизъм наистина, според нас, за подобряване на положението и ние ще поработим по него. Няколко неща се казаха във връзка с показателите за третиране. Първо за тези 65% по предложението на комисията. Ние смятаме, че 85% от генерираните отпадъци, вече по друг критерий, би било равностойно. Ние предложихме 65% от оборудването, което се пуска на пазар. 85% от общо генерираните отпадъци би било равностойно и ние сме готови да обсъдим такава промяна. В същото време обаче бих искала да подчертая, то бе казано и от неколцина от депутатите, трябва да бъде изработена хармонизирана методология за наблюдение и контрол на напредъка към постигането на този показател. Това е много важно. Нашият опит по прилагане на законодателството категорично навежда на подобна идея. Тоест, необходимо е по линия на комитологията да бъдат изработени детайлни правила за прилагане. Предлага се също така диференцирани показатели за по-дребните е, електрически уреди, електрически четки за зъби и прочее – показателя за събираемост е съществен елемент от предложението и при всички изменени допълнения следва да се постараем да запазим гонената цел. Разбира се, съобразявайки се с спецификата на различните държави членки. И това особено въжи за някои по-проблемни отпадъци от електронни и електрически уреди. Поначало ние предлагахме специфични показатели за хладилна и замразяваща техника е, да се, да се преразгледа към 2012 година, т.е. междувременно да публикуваме доклад, в който да, да предложим да, диференциран показател. Разбира се, тази хладилна и, и, и замразяваща техника не е на вниманието на повечето от членовете на парламента по техните е, изменения към днешна дата, но бихме могли да разширим доклада си, за да включим и други е, категории, които са на вниманието на парламента, в това число лампи с съдържание на живак и друга по-дребна техника. Бих искал да подчертая също така колко са важни измененията и допълненията за гарантиране на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар. И в това отношение също намаляване на ненужната административна тежест. И в това отношение особено измененията и допълненията към 16 ти член за регистрационния информационен режим и режим на отчетност. Също така за определението на понятието производител са важни. Трети и 16 член ние сме убедени са от съществено значение за намаляване на административната тежест, а преработвайки тези членове, ние именно към това сме се стремели, оставаме с впечатлението, че много от депутатите споделят тази наша цел. Ето защо измененията, които се предлагат, ние сме склонни да тълкуваме именно в посока към тази обща цел. И... Да, новата уредба би следвало най-напред да сложи край на липсата на хармонизация е, в, държавите, в практиката на държавите членки. На второ място да се сложи край на практиката да се плаща повече от веднъж за управлението на един и също падък и накрая да се сложи край на практиката в някои държави и членки е, е, да се изисква е, търговецът от друга държава членка да се установява със седалище в, в държавата членка, в която иска да пласира продукцията си. Това наистина не е, не е уместно. А, благодаря. Сега ще дам думата на докладчика, но го моля да се придържа към времевия регламент от 3 минути. С удоволствие ще се придържам към времето. Колега от моята родина иска да се придържаме към Квотата 85%. Е Правителството за държавни членки се хващат за главата само като споменем 65%, така моли ли 85%. Австрия и Германия казват 85% са постижими. смятам, че 65% е една амбициозна цел, която можем да приемем. Но ако искаме да увеличим този процент, ще имаме затруднения. От голямо значение е определени неща, определени критерии да се стандартизират. Но съществува проблем с изпълнението. Дефиницията за това какво представлява един пункт за събиране в Австрия и в северните държави е много ясна. Но в други държави не е така. От моя гледна точка и ам, търговец на ам, продукти вторични суверени също може да събира тези отпадъци. Това са съвсем а, нормални, обикновени неща, а, които бяха споменати от комисията. Разбира се, и аз искам да имаме по-голям процент, но ако увеличим този процент, няма да постигнем много. Трябва да определим основните параметри. Дали този процент ще се сложи възоснова на продукцията, която е на, на, на пазара, или възоснова на а, потока от а, отпадъци. Някои държави членки доказаха, че могат да се справят и без европейското законодателство. И ако в рамките на 3 години тези държави могат да докажат, че продължава ситуацията е да е такава, то тогава те няма да имат нужда от това законодателство. Това е едно предложение. Аз не се боря за него. Стигам до Крис Девис, моя приятел либерал. Той иска да има ясно определени фирми, които а, да осъществяват събирането на такова оборудване. Аз съм точно на обратното мнение. Италянския колега а, казва, че трябва да се създадат критерии. Аз съм за, по-скоро за критериите този, който изпълнява критериите, трябва да има възможност и трябва да има право и да събира това оборудване. Ето защо по този въпрос не съм променил нищо. Благодаря ви. Благодаря ви, каза председателя. На 4 май ще проведем гласуването по този изключително важен доклад и през юни се надяваме преди лятната отпуска да гласуваме доклада и в пленарна зала. Преминаваме към следващата точка, която е една сходна тема и е свързана с ограничение на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване. Давам думата на докладчика, тъй като нямаме много време. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Няколко колеги споменаха, че е необходимо материалите да могат да се рециклират. Аз бих искала да благодаря на колегите, които внесоха изменение към доклада. Оброят им е 309 доколкото разбрах, не всички са били преведени на всички официални езици. Аз самата получих пълния текст на английски днес, така че ни трябва повече време да се запознаем с текста и да видим как, откъде може да дойде консенсуса. Така че аз мога само да, да дам един много предварителен отговор. Имам желание обаче да а, обсъдя допълнително нещата с колегите, с оглед да се постигне напредък. Искам да ви напомня за мащабите на проблема с отпадъците. Цялото количество, което произвеждаме, ще достигне 20, 200 милиарда тона до 2015 година. Ние носим огромна отговорност с тази преработена версия. Аз подкрепям целта на Европейската комисия, а именно нещата да станат по-разбираеми, по-ефективни и по-лесно изпълними. Знаем, че някои фирми са преизпълнили изискванията на директивите мисля, че основният проблем за нас в този кратък дебат е същия, какъвто беше и по, по време на предишни дебати. Ще се спра на основните въпроси. Първо за обхвата. Всички електрически електронни е, съоръжения трябва да влязат в е, обхвата на директивата, освен ако не бъдат нарочно изключени. По този начин ще постигнем правна сигурност. Измененията предлагат, подсказват, че има подкрепа от групите, има обаче много изменения свързани с допустимите изключения, като транспортни средства, големи инсталации и така нататък, така че този въпрос ще трябва да се обсъди. Приветствам измерение 148 от социалистите относно изключенията от директивата във връзка с излагане на потребителите. Има противоречиви становища по слънчевите панели и дали те да е, бъдат е, обхванати или не. Също така, възобновяемите технологии също така са изключени. Аз предлагам временно е, изключване, докато не бъде проведено задълбочено проучване. касети за принтер, различни аксесуари, консумативи също са предмет на множество изменения. Надявам се, ще можем да постигнем компромис. Втория сериозен въпрос е свързан с взаимоотношението с директивата РИЧ. Аз съм съгласна с казаното от комисията, че та, директивата РИЧ не може да замести тази директива, тъй като тъй като РИЧ е свързан с предполага наличието на данни при регистрацията. Не съм съгласна, че двата документа следва да се обединят не смятам на този етап, че Рич може да решава въпросите свързани с Роуз. Ключен, ключов въпрос тук е необходимостта от методология за Роуз. Внесени са множество изменения. Аз предлагам да се изключат слънчевите панели и забавителите на пламъци. Този въпрос заслужава допълнителна дискусия, тъй като са направени изменения към трето приложение – трябва да разгледаме вече направените проучвания. Вече споменах няколкото големи фирми, които вече играят водеща роля. Постъпили са множество предложения за методологията. порос и е необходима дискусия по тях. Също, так, също въжи и за процедурата за предоставяне на е, изключения. Смятам, господин председател, че всички ние имаме за цел за е, този е, документ е, да стане по-ефективен. Споменах вече за непрекъснато нарастващите количества отпадъци. разчитам на допълнителна задълбочена дискусия с докладчите в сянка. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега преминаваме към изказванията. Имаме 10 на брой. Имате на разположение 2 минути. Знам, че не са достатъчни, но трябва да се вместите в тях. Богослав Солник има думата. Dziękuję. Благодаря, господин председател. Тази тема, значението на тази тема ще нараства. Време е да приемем дефиниции, които да не допускат множествени тълкувания. Това е задължително тогава, когато искаме директивата да се прилага добре. Смятам, че тогава, когато сме изправени пред различни проблеми не бива да, да смесваме отделните неща, за да не възникнат проблеми с тълкуването. Необходими са ясни дефиниции, за да не, за да не излиза ситуацията извън контрол. Тук е, нещата са по-различни, отколкото в е, Рич. Трябва да набележим първо основните проблеми и ако има определена категория продукти, да ги третираме по различен начин. Аз би казал, че следва да обособим две групи. Първо, е, процеса на преглед на всеки 4 години. Той ще ни даде възможност да сме наясно с жизнения цикъл на продуктите. Следващата категория е, включва опасните продукти. Там производствения процес не може да се променя бързо. Ето защо там срокът трябва да бъде 10 годишен. Катлин Ван Бран, две минути. Благодаря, господин председателю. Ще се изкажа съвсем накратко. Искам да се позова на предложението на докладчика а именно да се постигнат възможно най-голям брой компромисни изменения. Тук в рамките на комисията и в рамките на гласуването в пленарна зала да се постигне по-широка подкрепа. Важно е какво искам да постигнем с тази директива, да е ясно кои вещества ще бъдат забранени. Става въпрос и за разширяване на приложеното поле на директивата. Ако работим съвместно, ако работим единодушно, ще постигнем успех. И този успех зависи до голяма степен от компромисните изменения. Благодаря, каза председателя. Крис Дейвис има думата. Приветствам предложението на докладчика да се договорят компромиси. Мисля, че ще има проблеми, обаче не с нас, а със своята група. Може би няма да е лесно да убеди своите колеги в някои идеи. Имам предвид зелените колеги. Колегата обича да подчертава, че от Уелс, а не от зелените. Аз приветствам посоката и ориентацията, избрана от докладчика. Трябва да има няколко ясни изключения и да преминем към постепенно заместване на опасните с по-малко опасните изделия. Не казвам, че трябва да стане веднага, трябва ни оценка на въздействието, трябват ни преходни периоди. Също така смятам, че трябва да отчитаме РИЧ и да се постигне постепенна съвместимост на методологиите. Надявам се, че през следващите 4 седмици ще имаме възможност да обсъдим нещата и да стигнем до решение. Жули Герлинг. Жуди Герлинг. Благодаря, господин председател. Бих искал да засегна въпроса за приложното поле. Според мен не е особено полезно да се впускаме в някакви продължителни дебати по този въпрос. Аз просто не знам защо трябва да се разширяват така нещата, както се предлага. Това би могло да бъде противопоказно, би, би могло да се получи административно претоварване, да се замени една тежест с друга. Е, и следователно предлагам комисията да извърши оценка на въздействието, да я внесе на нашето внимание преди да се съгласим с такова съществено изменение на приложното поле. По приложението тук е, се предлага забрана на нови вещества, според мен без е, да са развити всички детайли. Става въпрос за хлор съдържащите е, вещества, забавящи горенето най-вече и други. Вярно е, че представителите на, на промишлените отрасли настояват да, да, да побързаме, защото настъпват промени и така нататък. Да, но според мен тези промени не настъпват спонтанно и много по-прецизно трябва да се вгледаме в резултатите, последиците от подобна обща забрана. Аз на този етап не бих я приела характеристиката на подходящите вещества, така наречена, не е до край е, установена. Има над 75 възможни заместителя. Всички трябва да бъдат разгледани преди да се обоснове обща забрана. След това нерегулираното изхвърляне на отпадъци поражда рискове за околната среда и здравето на човека. Това е без съмнение. Но пък <clears throat> не бива да загърбаме въпроса за износа на отпадъци. Там трябва да търсим решението. Председателят прекъсва ораторката. Благодаря на докладчика Джил Еванс. Много а, добър е доклада, който е изготвил, който се основа на предложението на комисията и е усъвършенстван в някои свои аспекти беше засегнат и включен въпроса за фотоволтаичните панели, които съдържат кадми. Трябва да се предвидят альтернативи и технологии, които да се използват ефективно. Те ще започнат да се използват от 2014 година внесохме изменения по отношение на използването на отровни и вредни вещества. Е, някои от тях трябва да бъдат включени в приложение 3. Ние смятаме, че някои от тях трябва да бъдат включени в приложение 4, които се отнасят до абсолютно забранените опасни вещества, които представляват опасност за здравето. Например, ам, гумени оплътнения ам, в детските а, храни също представляват опасност. Няма достатъчно резултати и доказателства, които да показват, че нанотехнологиите са безопасни. Искам да се позова на изменение 313 за които се отнасят до съдържите бром вещества за забавяне на горенето. Има не съответствие с глинския вариант. Да, ние ще го коригираме. казва председател. Следващия оратор има думата. Muchas gracias. A mí me preocupa mucho благодаря, господин председател. Мен... На мен ми харесва, че е, докладчета, както и комисията, разграничават забраните по РИЧ и по въпросната директива. Понеже по РИЧ е, подходът е по-скоро количествен, а тук подходът следва да бъде качествен. Принципът на заместване не е гарантиран обаче в повечето случаи и това за изключително важни е, подотрасли, като компютърната техника. Понеже в края на краищата тук не става въпрос за хранителни продукти. Къде се оползотворява дадения продукт и къде, остава, къде отива отпадък? Ето това, това е важно в случая. И, много са случаите, е, в които е, е, например, сме имали по повод на опазването на културно-историческото наследство. Необходимо е изключение, особено за културно-историческото наследство, в... да вземем един пример – ако вземем материалите, които се използват за опазване на култури, културно-историческото наследство, Знаете, за културно-историческото наследство трябва да се прилагат специални технологии и, и те трябва да подлежат на изключение. Да, ясно е, казва председателят, поне това, което стана ясно е, че компютрите не биват да се приемат перорално. Е, госпожа Сулих, е, по отношение на директивата Ричи, на тази тук нашата, е, очевидно става въпрос за хармонизиране, а не за объркване, не за смесване на двете неща. Аз смятам, че не е необходимо да се въвежда допълнителен законодателен слой, който е, трудно биха могли да преглътнат е, както нашите административни органи, така и е, представителите на отрасъла. А, и аз съм съгласна с е, казаното от госпожа Гростет по отношение на член 1.7. Благодаря. Благодаря ви. Франсуаз Гростет има думата. Благодаря ви, господин председател, по отношение на приложното поле. Или се търсят много изключения и в такъв случай ще се получи конституционна криза едва ли не пред Европейската комисия, която ще се чуди как да удовлетворява всички искания за изключение, или пък изключенията биха били неефикасни. Така че Разбира се, трябва да се стремим да поддържаме конкурентоспособността на нашия промишлен отрас. И във всеки случай, по тази причина трябва да търсим една солидна обвързаност между директивата за опасните вещества в електрическото електронно оборудване и РИЧ да бъдат изключени по-нататък някои елементи за научно-изследователската работа, някои медицински апарати, в това число пейсмейкерите. Това е особено важно. Говорихме за кабелите от поливинил хлорид. Специфични изключения следва да бъдат допуснати, както казахме, и за слънчевите панели. Между другото, на английски е допусната грешка, чисто езикова. Говори се за освобождаване от режима, а, а трябва да се говори за изключване или изключение от прилагането на уредбата. Тези две неща все пак са различни. Благодаря. Гардини има думата. Благодаря, господин председател. Ще се спра само на приложното поле. Ще се спра само на приложното поле Сегашният дебат сочи, че пипането на обхвата, на приложното поле не е най добрият начин да се решат проблеми, е, е, свързани с определенията, с неособената яснота на понятията. Е, според мен не може до, до край да се разширява обхвата на понятието електрически и електронни уреди можем да породим непредсказуеми последици. Според мен текста на комисията от 2005 година е една добра основа, е, възоснова на която да се реши въпроса за приложното поле. Сега давам думата на комисията на госпожа Кардина Фас. Благодаря, bardzo председател. Ще се опитам да keep the pace. It's really quick now. Ще се постарая да бъда бърза и кратка. В процеса на преработване ние работим по един акт, който е относително нов. Целта е да се модернизира и упрости един законодателен акт, който оказва значително въздействие върху економическите субекти. Сега по конкретно зададените въпроси. Комисията предложи преработения вариант на директивата ОЕ и РОХС, за да реши конкретни въпроси, свързани с тези директиви. Разширяването на приложното поле не е част от предложението на комисията, тъй като не е част от оценката на въздействието, извършна в контекста на предложенията. Ние под подкрепяме, ние, ние, ние не можем да е, направим това без е, оценка на въздействието. По въпроса за изключенията. С тълкуването на измененията могат да, да увеличат яснотата в сравнение с съществуващата уредба. Що се отнася до новите вещества и групи вещества, които ще бъдат ограничени, някои от измененията е, използват доводи от е, нашето проучване, но това проучване не предоставя достатъчно информация, възоснова на която да се включат нови вещества ни, не ни дава възможност да предложим промени в списъка с веществата. Ние продължаваме да смятаме, че ограничаването на веществата трябва да се основава на научни данни, а също така и на оценка на економическото и екологично въздействие. Не на последно място, много се радвам, че са внесени няколко изменения, които пояснява допълнително дефиницията, изменения свързани с процедурата за освобождаване, To, um, to finalize, uh... И в uh, заключение на краткото си експозе, ще помоля парламента да даде подкрепа за баланс между онова, което е доказало своите качества до сега и на второ място да се модернизира уредбата, да се създаде здрава основа за разширяване на обхвата в бъдеще. Äh, Благодаря. Ще дам думата на докладчика за две минути по отношение на оценката на въздействие, свързано с вредните вещества. То също не беше включено във вашето предложение. По-скоро беше включено предложението на комисията към съответния институт, който извършва оценката. Може ли да кажете нещо по този въпрос накратко? Um, по този конкретен въпрос ще проверя. Дискусията показа, че имаме широка палитра от становища, които намират отражение в измененията. Мисля, че Крис Дейвис е прав по някои от въпросите. Няма да ни бъде лесно да постигнем съгласие. По други обаче смятам, че има достатъчно простор за дискусия и за намиране на подкрепа от групите. Но по, тази, по този конкретен въпрос ще проверя и ще ви кажа. Благодаря на всички, благодаря на преводача. Утре от 9 часа започваме с гласуване. Закривам заседанието. И